So, können wir anfangen? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Kein weiteres Anbandeln zwischen Kosovo und Serbien. Председателя. Добро утро, госпожи и господа. Няма други опити за сближаване до Косово и Сърбия. Откривам заседанието. Има ли възражения срещу дневния ред? Ja, ist jemand äh, gegen die Tagesordnung? Gibt es da weitere Vorschläge? Има ли предложения по дневния ред? Няма. Съобщения на председателя. Нямам съобщения за днес. Преминаваме към точка трета. Доклад за Сърбия. Докладчикът. Има ли да кажа още нещо? Не, преминаваме към изпълнението на присъдата. Ich äh, möchte Ihnen auch Willkommen zur Abstimmung. Пристъпваме към гласуване. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 42. За против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74, втора част. За, против, въздържали се, електронна проверка. 74. Изменение 74, втората част. Closed. Край на гласуването. I think we should do it again. I think it was uh, some electronically misinstallations, let us put it that way. Имаше известни проблеми с техниката. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. 27 in favor, 29. 27 гласа за, 29 против. 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се. Осемдесет и девет за, против, въздържали се, приема се. Деведесет за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. 26 гласа против, 25 за, 4 въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се и 137. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 178 181 за, против, въздържали се. Изглежда се приема, но нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 32 на 24 гласа. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, електронна проверка.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 против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. 4 отпада. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 50 гласа за, 2 гласа против и 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към доклада за Косово. Приветствам с добре дошли на нашето заседание членове на Комисията по европейска интеграция на Народното събрание на Косово. Ръководител на делегацията е председателя Толта Шатига. Предстои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 75-то изменение. 79-то имах предвид. 79-то тук трябва да гласуваме по втората му част. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Е Край на гласуването. 20 на 34 гласа. Отхвърля се. Компромисно 4. Извинете, 72 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Моля да участвате активно, както участвахте и преди малко. 89-то, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Абсолютно изключително. Край на гласуването. 34 гласа за, 20 против. Приема се. 94. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. 106 и 16 за, против, въздържали се, приема се 118 за, против, въздържали се, приема се 120 за, This I've never Коментар извън микрофон. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, приема се, извинете. Компромисно 9 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 172 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14. Госпожо Луначек. Благодаря, господин председател. Нека ви информирам, че в компромисно изменение 14 установихме, че се повтарят два параграфа. Ще трябва да заличим този, който се повтаря. Има ли възражения? Не. Гласуваме по текста така, както го предлага госпожа Луначек. Кой е за компромисно 14? Против? Въздържали се? Приема се. Сто две, втора част. За. Против въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. 21 на 32 гласа отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се 198 за, против, въздържали се, отхвърля се 199 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 213 и 214 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, 26 още веднъж за. Кой е за? Против. Либералите гласуваха два пъти. И за, и против.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 Wahrscheinlich berechtigter Scheck. Може би имате право да проверим електронно. Моля, гласувайте. Вероятно, защото господин Милан Мон ми е симпатичен, не можах да преценя ясно. Край на гласуването. 38 гласа против, 16 за, отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Докладът се приема с 37 на 12 гласа. Деветима въздържали се. Поздравления за докладчицата. Мисля, че е добър знак, че приехме и двата доклада в рамките на едно заседание. Така ще отправим сигнал и към двете страни. Сигнал за това, че ще стимулираме възможностите за положителни промени в отношенията между двете страни. Госпожа Луначек, искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички, които благод... гласуваха за един добър доклад. Изключително важен е този доклад за Косово. Приветствам господин Макалистър, който изготви доклада за Сърбия. Докладите ще допринесат за продължаването на курса и на двете държави. Нека повторя онова, което господин Брок каза в началото на гласуването, а именно, че сред нас днес са членове на Комисията по европейска интеграция на Народното събрание на Косово. Радвам се, че те ще се срещнат с колеги от всички политически групи. Това показва, че може да се постигнат компромиси и че диалогът е възможен, въпреки че не винаги сме на едно мнение. Преминаваме към точка 5 доклада за прилагането и преразглеждането на стратегията Европейски съюз Централна Азия. Добре е да се знае, че има такава стратегия. Докладчик е Тамаш Месерич. Крайният срок за внасяне на измененията беше 17 ноември 2015. Сега можем да продължим работата по този текст. Думата има докладчикът. Uh, Уважаеми колеги, позволете ми най-напред да благодаря на всички, които ми помогнаха with the preparation of the draft text of this с изготвянето на проекто текста на доклада. Изчакайте за секунда, казва председателя. Бихте ли могли да напуснете залата, ако обичате, ако не възнамерявате да слушате? Господин Ламсдорф, моля изведете хората. Before you disturb further the discussions here. Now, Thank you, Chair. Um, благодаря, господин председател. Благодаря ви за помощта. Да благодаря на всички за това, че допринесоха за изготвянето на проекто текста по доклада. Благодаря на колегите в секретарията, в парламентарната комисия и в нашата политическа група. Благодаря горещо и на докладчиците в Сянка за оказаната подкрепа. Имахме изключително ефективна среща с докладчиците в Сянка. Компромис, който ви представям, според мен допринася за превръщането на текста в балансиран такъв. Същевременно обаче текста няма по никакъв начин да накърни последователността за сметка на баланса. На баланса. Та текстът е и балансиран, и последователен. Бих искал да се спра само на два момента, които според мен са важни. Първо. Въпреки, че в първоначалната версия на доклада се поставяше акцент върху човешките права, в крайна сметка сега ще покрием целият спектър от стратегията на Европейския съюз за Централна Азия и действията на Европейската комисия в това отношение. Благодаря за внесените изменения, които допринесоха за постигането на компромис. По този начин се стигна до балансирана оценка във връзка с стратегическите въпроси в региона. Изключително сложна обстановката, така че измененията наистина бяха важни. Понякога обстановката се използва от правителствата, за да може да се потисне опозицията. Да благодаря за внесените изменения, които допринесоха за постигането на компромис. Благодаря отново и на докладчиците за сянка, че проявиха гъвкавост, че се държаха така отговорно и професионално по време на разглеждането на текста. На второ място. Нещо, на което не трябва, може би, да се спирам тук в парламентарната комисия, но би било важно да се спра по време на пленарното заседание. Включването на стратегиите за регионите не е просто смес от различни елементи, сред които имаме спазване на човешките права, правовата държава и демокрацията. Не. Тези три елемента трябва да бъдат включени в оценката, която правим в външно-политическо измерение. Имах възможност да се срещна с представители на правителствата от тези държави и трябваше да обясня защо поставяме акцента върху присъединяването към протокола за борба с детския труд. Защото все още има някои държави, които не са го подписали. Смятам, че това трябва да бъде включено в основните насоки и това е основната ни цел. Така че съвсем правилно в компромисния текст обръщаме внимание на факта, че с оглед последователността трябва да има хармонизация с нашите ценности в областта на демокрацията и човешките права. Предполагам, че докладчиците във сянка също ще има какво да кажат, така че няма да им отнемам времето. Благодаря ви още веднъж за проявената гъвкавост. Thank you very much, Mr. Chairman. First, I would... Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да поздравя докладчика за това, че изготви изключително добър компромисен текст. Действително, много от измененията бяха разгледани с цялата политическа деликатност в този случай. Много от измененията, които внесох и аз, бяха включени, за което благодаря. Тук не става въпрос просто за дипломатическа вежливост. Важно е да погледнем регионите в съседите на нашите съседи и да се относе, отнесем отговорно, като структурираме бъдещите отношения на Европейския съюз с тези държави. Важно е да се разгледа не само съдържанието, но и тона на този доклад. Диференциран подход към всяка една държава е необходим тъй като отношенията на държавите членки с Централна Азия трябва да бъдат по-видими и действията по-координирани. В този доклад съм внесъл и няколко изменения, с които желая да подчертая напредъка, макар и ограничен, постигнат във всяка една държава. Смятам също така, че е важно да насърчим държавите в региона да засилят регионалното сътрудничество и развитие на по-високо равнище на взаимосвързаност. Сега няколко по-конкретни коментара. Разглеждайки економическото сътрудничество, бихме могли да засилим правовата държава и да сложим край на корупцията. В това отношение съм внесъл Изменение номер 42 и 207. Съгласен съм, че държавите членки трябва да спазват общата позиция на Европейския съюз за износ на оръжие от 2008 година. Обеден съм обаче, че не трябва групово да обвиняваме всички държави членки и всички европейски компании за това, че имат нереални изисквания към съответните държави. В това отношение съм внесла изменение 318. Смятам, че не трябва да е, бъдем толкова категорични и трябва от време на време да използваме термина сам. Във връзка с Афганистан в следващия параграф, с който според мен се губи основната идея на параграфа. Казва се, че в параграф 8, 28 се урежда въпроса за Афганистан. И аз ви предлагам да не се разпростираме повече върху Афганистан в останалите параграфи. Благодаря още веднъж на докладчика за отличната работа и сътрудничество с докладчиците в Сянка. Благодаря. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка по този доклад и аз бих искал да изразя високата си оценка на сътрудничеството с господин Мизерикс за работата ни по този доклад. Да, действително, и ние сме внесли изменения, които имат за цел да се постигне компромис. Смятам, че държавите в Централна Азия, Узбекистан, Туркменистан и така нататък, придобиха все по-голяма значимост в външната политика. Това е регион, ориентиран към износа. Там се произвежда електроенергия и се извършва пренос на стоки между Европа и Централна Азия, Южна Азия и Русия. Така че определено този регион представлява интерес за Европейския съюз от стратегически и економическа гледна точка. Чрез внесените от нас изменения се опитваме да очертаем няколко приоритета. Първо, признаваме напредъка, но същевременно става ясно, че трябва да се спазват ангажиментите по отношение на човешките права по отношение на демокрацията, реформите. Това са изключително и основно президентски режими, разбира се, трябва да се подобри също свободата на вероисповеданието и на словото. Трябва да се осигури по-добра защита на гражданското общество и е, тези държави трябва да се преборят с корупцията. Това са основните недостатъци на тези държави. Ясно, разбира се, че тези държави трябва да вземат предвид червените линии, които не може да прекрачи Европейския съюз. Като член на Либе и Афет бих искал да ви напомня, че е важно да си изведем поуки от натрупания опит от терористичните атаки. ИДИЛ ислямска държава и разпространяването на джихадизма по света са е, основен проблем. Затова трябва да се борим с радикализацията, с трафика на хора и с маргинализирането на хората. И по-специално в случая, в който цели сектори се превръщат в жертви. Всички тези моменти трябва да бъдат разписани като цели, за да може да се засили диалога. Чрез стратегията на Европейския съюз за Централна Азия бихме могли да увеличим волята сред тези държави да обменят с нас информация и опит. Така единно ще може да се справим с терористичната заплаха. В заключение, отново бих искал да ви уверя, че е, бихме искали да стигнем до споразумение с всички групи и че този доклад ще може да бъде прият от всички тях. Благодаря. Just check share. Uh, We, we are dealing with the EU general budget. Uh... Господин Кан. Ние сега се занимаваме с становището за освобождаване от отговорност за 2014, така ли? А, не, това е следващата точка. Още не е момента. Добре, не искам думата все още. Рапортер? Докладчика. Съвсем накратко, господин председател. Всички внесени изменения бяха изключително конструктивни и за това можах да включа много от тях. Благодаря за направените коментари и в частност на господин Кукан. Съгласен съм с двете неща, на които се спряхте. Не съм сигурен, че текста за търговия с оръжия критикува до такава степен всички, но може да дообсъдим въпроса. А показаното от вас а, за Афганистан имам предложение за текст, което ще обсъдим по-късно, но разбирам какво имате предвид. Прав сте. Благодаря ви за коментарите и за работата. Очаквам с нетърпени съвместната ни работа. We will come now. We will have the vote about it on the 23rd of February. Ще гласуваме на 23 февруари, като най-вероятно в Страсбург, пленарна зала, ще гласуваме през април. Сега стигаме до точките за освобождаване от отговорност на общия бюджет на Европейския съюз. Докладчика трябваше да отиде да види какво се случва в Братислава, но най-вероятно господин Кукън ще го замести. Ами, той е в Братислава и аз имам патриотичен дълг. Да, изпълнете задълженията си. <laughs> Благодаря ви, господин председател. Ще ви изчета коментарите на господин Преда. Бих искала да подчертая, че в проекто становището за освобождаване от отговорност за 2014 година секция 3 изпълнителни агенции на Европейската комисия бяха внесени 15 изменения – Господин Преда казва, аз внесох три от тези 15. Две от тях се отнасят до мисиите на CSDP, включително а, обученията, като се взема предвид сложността на финансовия регламент и неналичността на ресурсите за някои от мисиите. Това а, пречи за тяхното изпълнение. Относно финансовите връзки, мисиите си SDP трябва да се ползват с по-голяма гъвкавост и да разполагат с повече ресурси. Много често се нуждаем от спешни и бързи решения на място и за това считам, че трябва да разполагаме с необходимите ресурси, за да ги осигурим. Приветствам два от специалните доклади на Европейската сметна палата от 2015 година. В единия доклад се говори за Афганистан – а във втория доклад за подкрепата на Европейския съюз в борбата срещу изтезанията и премахването на смъртната присъда. Смятам, че е, това е много важно както за нас, така и за Европейската комисия. Тези препоръки в доклада на Сметната палата трябва да бъдат приведени в изпълнение. По отношение на останалите изменения, внесени по становището, бих искал да кажа следното. Съгласен съм с изменение 5, в което се изисква допълнителен предварителен контрол прилаган от Европейската комисия, за да може процента на грешки да бъде намален преди да се одобрят разходите. Съгласен съм, че трябва да се направи повече, за да може да се избегнат забавянията при възстановяването на сумите и трябва да се осигури по-бърза процедура, нещо, което се изисква и в смисъл на изменение 9. Не смятам, че становището за освобождаване от отговорност за 2014 година трябва да разглежда отделните случаи на държави членки и е, относно спазването на човешките права в е, различни зони на света. Смятам, че разполагаме с достатъчно инструменти, които ни позволяват да се справим с злоупотребата с човешките права. Ето защо трябва да се съсредоточим върху управлението на бюджетните ресурси от страна на Европейската комисия. В заключение бих искал да уточня, че с оглед на малкия брой изменения няма нужда да се провеждат заседания на докладчиците в Сянка. Ще поддържаме връзка през следващите седмици с докладчиците в Сянка, за да може да обсъдим измененията и да постигнем широк консенсус по становището. Благодаря. Uh, Благодаря, от името на господин Валчес бих искал да благодаря на докладчика за доклада, каза господин Кан. Членовете на социалистите и демократите внесоха изменения, в които се подчертава високия процент грешки във връзка с недопустимите разходи. Поставя се акцента върху необходимостта от намаляването на тези грешки последствам въвеждането на предварителен контрол. Прави се предложение на Европейската комисия да направи реформа на финансовите правила, за да се запази преустановят забавянията на изплащанията и да се въведе по-бърза финансова процедура. Благодаря. It's Mrs. Patricia Lohmhardt. Bart. What is it? I cannot read it, but думата има на Европейската комисия. Добър дом. Благодаря ви за интереса, който проявява комисията АФИТ за освобождаването отговорност на Европейската служба за външна дейност. Сместната палата изготви своя доклад за СВД. Ние правим всичко възможно, за да осведомим персонала за всички въпроси, повдигнати от Сметната палата, включително по отношение на обещетенията за служителите. Запознахме се и с проекто становището, изготвено от Комисията по външни работи относно функционирането на СВД и в частност някои от дисбалансите в по отношение на персонала, които бяха отразени в доклада на Комисията по външни работи. Позоваваме се на прегледа на Сметната палата и предложението за преструктуриране на СВД и бяха предприяти инициативи в тази насока от върховният представител за външната политика по отношение, по, в частност по отношение на баланса за определяне на персонала на високите позиции в иерархията на службата, за да се гарантира, че равновесие, че равенството между половете и равенството между представителите на различните е, държави членки от Европейския съюз на географски принцип се спазва ще се опитаме винаги да спазваме тези принципи, основавайки се също така и на принципа на заслуги при назначаване на служителите ни. Последен коментар относно административната натовареност на ръководителите на делегации. Друга тема, която беше спомената с притеснение от страна на Комисията по външни работи. Държа да отбележа, че СВД в момента премина към полага сериозни усилия за опростяване на административните е, задължения на ръководителите на делегациите. Някои държави членки вече пристъпиха към установяване на начините, по които може да се осигурят по-ефективни услуги за делегациите от тук, от Европа. Благодаря ви, думата има госпожа Алио Мари. Благодаря ви, господин председател. Възоснова на казаното и предвид на служебната отговорност, може би не за тази бюджетна година, но за следващата, може би трябва да се вземе предвид решението, които се взимат на различни равнища. В случая ми се струва особено важно върховният представител за вашата политика да бъде в състояние да ни представя всяка година съпоставителна таблица. От една страна да се отразяват решенията за оказване на помощ на редица държави, датата от която започва да се прилагат тези програми, т.е. момента в който се извършват самите плащания и също така евентуалните мерки предприяти от съответните държави, в частност по отношение на контрола на миграционните потоци. Тъй като днес сме изправени пред много сериозен проблем, проблема с бешенците, но и проблема с миграцията. И по време на предишните ни заседание неоднократно подчертахме, че е, в е, замяна на помощта, която оказваме на някои държави, като предоставяме от финансова гледна точка на някои държави, те трябва да помогнат за спиране на миграционните потоци, тъй като това е по-лесно за тях в държавите по происход на тези потоци, отколкото за нас при пристигането на мигрантите. Така че бих искал това да фигурира в ежегодния доклад на върховният представител. Благодаря ви, господин Кукън. Може би трябва да кажете на господин Преда, че като се има предвид настоящата политическа ситуация, ще трябва да обвържем действащите програми с мерките в областта на миграцията, ограничаването на миграционните потоци и даването на хората на перспектива за бъдеще. Но същото въжи и за връщането на мигранти в съответните държави, които нямат основания за получаване на статут на бежанец. Имам предвид, например, държави от Северна Африка. Може би в навечерието на гласуването на 16 февруари би трябвало да внесем изменение или компромисно изменение – по този въпрос. Ще трябва да обсъдим това с политическите групи. Има и още един въпрос, свързан с темпа на реализирането на програмите. Един от основните ни недостатъци е, че ни е необходимо прекалено дълго време за започването на работа по програми. Става дума за програми не само в областта на външната политика, но и в областта на регионалната политика и други области на политика. Понякога процедурите ни са много дълги и бюрократични, така че изплащането на средствата е възможно едва след година-две, а във външната политика в такъв случай от тези средства няма ефект. Важно е те да бъдат изразходвани, разплатени в момента, в който в държавата настъпят политически промени. Това е изключително важно. Изключително важно е да се ускори темпа на изплащане на средствата, за да се гарантира ефикасност на програмите. Искам да кажа и още нещо. Подобни доклади, като докладите на Европейската сметна палата, винаги съдържат смесени констатации – Никога, когато се провеждат тръжни процедури, когато се изплащат обществени средства, нещата не вървят на 100% идеално. Винаги ще има грешки, пропуски, нарушения. С задоволство можем да отбележим, че се постигна известно подобрение, най-вече по функция 4. Там има още доста какво да се направи. Понякога се правят заключения, които се отнасят до проверки по отношение на отделни държави. Тези заключения не отговарят на истината. Става дума за държави като Великобритания и Германия, в тези заключения, например, се казва, че програмите са се провалили изцяло, тъй като не са изразходвани средствата за Сирия но може би делегацията е взела правилното решение да не изразходва всички средства за Сирия, тъй като в държава, където се води война, е трудно да се реализират проекти. Какво имам предвид? Правят се заключения, без да се взема предвид специфичната ситуация в отделните държави. Разчита се само на статистически данни и такива заключения според мен са изключително неоснователни. Понякога си поставяме някакви цели, но не можем да ги постигнем поради промени по места, промени в отделните държави. Поради това делегациите вземат решения на момента, вземат решение да не реализират проекти, тъй като за тези проекти стоят неосъществими цели. Това е по-доброто решение. По-добре е да не се изразходват в случая на празно средства. В случая делегацията в Сирия е взела правилното решение. Взела е правилното решение да не изразходва средствата в държава, където се води война. Моля да предадете тази моя констатация на Комисията по бюджетен контрол, най-вече в областта на външната политика. Когато се прави оценка на реализирането на проектите, трябва да се отчитат и промените в съответните държави. Трябва да се вземат предвид промените по места, ако искаме да правим разумни констатации. Разбира се, трябва да се предоставят средства в държави, където има проблеми. Няма смисъл да се предоставят средства там, където няма никакви проблеми. А там, където има проблеми, винаги има известна доза на несигурност по отношение на програмите. Това не бива да е повод за нас изобщо да не реализираме там програми. Просто трябва да подхождаме към оценката на програмите по-различно, отколкото в други области. Бюджетният контрол трябва да включва и оценка на обстоятелствата, при които се изпълняват целите. Трябва да включва и фактори като ползи и рискове по места. В политиката за развитие, например, ако имаме 90% на сигурност при реализирането на проектите, то може изобщо вече да не провеждаме политика за развитие. Трябва да се вземе предвид и факторът липса на сигурност. Разбира се, това не бива да се прави за сметка на контрола. Контрола трябва да е изключително строг, но и оценката трябва да е достатъчно реалистична, да отчита ситуацията по места. Виждам, че няма възражение срещу това, което казах. Преминаваме към доклад за посещението на делегацията ни в Тунис. Господин Кукън, извинявайте, имате думата. Всъщност има още една точка в дневния ред, освобождаването отговорност на Европейска служба за външна дейност. Мисля, че трябва да разгледаме тази точка сега. Господин председател, 18 изменения бяха внесени на проекто Становището за служаването от отговорност, раздел 3 Европейска служба за външна дейност. Аз э, самият внесох едно от тези изменения, защото смятам, че е важно да се обърне внимание на продължаващите слабости при управлението на семейните надбавки и призоваваме службата за външна дейност да предприема съответните мерки за преодоляване на тези слабости. По отношение на останалите внесени изменения бих искал да отбележа, че напълно съм съгласен с изменение 11. Ако настоящият финансов регламент бъде изменен с цел улесняване дейността на ръководителите на европейските делегации трябва да се запази високото равнище на професионализъм на тези ръководители. Припомням също така колко важно е да има оперативни ръководни насоки за лицата, подаващи сигнали за нарегност, както се споменава в изменение 17. Подобно на становището с пожарната отговорност на Европейската комисия, смятам, че няма нужда от заседание е, на докладчите в Сянка, но аз ще съм в пряка връзка с докладчите в Сянка през няколко дни, за да обсъди всички важни въпроси с тях. И накрая бих искала да задам един въпрос, свързан с прекомерно високия брой на постове с висока степен в иерархията в СВТ. Доколкото разбирам, има много голям брой специални съветници, които в момента са наети, към момента са наети от СВД на високи постове. Може ли да обясните точно колко поста съществуват и какви са длъжностите им характеристики? Благодаря ви. Ja, ich möchte mich oh, gerne zu beiden. Äh, äh Госпожа Лезинг, искам да се изкажа и по двете точки от дневния ред за бюджета. Ще се изкажа общо и за двете точки. Както и през изминалите години, според моята политическа група, най-същественият проблем с бюджета е политическата му насоченост, както и все по-голямата липса на прозрачност и съответно липсващи възможности за контрол. Според нас бюджетът на Европейския съюз все повече се използва за милитаризиране, изолиране спрямо трети страни, въоръжаване, и преследване на стратегически економически интереси на Европейския съюз. За сметка на това не се прилагат реално действия за борба срещу бедността с което не се прилагат и действия за борба срещу първопричините за миграцията, Работи се за сметка на хуманитарната помощ, за сметка на сътрудничеството за развитие. Според нас трябва да има основополагаща промяна в приоритетите по европейския бюджет. Същевременно подкрепяме и искането за намаляване на процента на грешки във всички области. След терористичните нападения бе изискано задействането на процедура по клаузата за предоставяне на помощ. Но според мен от това ще проистекат много тежки политически последици и тежки последици за бюджета. Мога да подкрепя само изменението в тази връзка на господата Касталдо и Корал. what do you say? Mr. Cook asked a question. Uh, I give him the floor now. Mr. Kukan. Uh, Господин Кукан, много ви благодаря. Благодаря на колегите, които взеха думата. Може би ще бъде добре, ако представителите на Европейската служба за външна дейност могат да направят коментар по казаното от мен стъпителните ми думи. Anybody else? Yes, again? Not a case, I close the case. Някой иска ли думата? Не. Добре, приключваме. А искате да кажете нещо? Да, господин председател, от името на господин Бълчетес отново бих искал да благодаря на докладчика. Членовете на групата на социалистите и демократите внесоха изменения, в частност за по-бързо приемане на кодните насоки за лицата, подаващи сигнали за нередност. Почетава колко важно е спазването на високи стандарти при управлението на делегацията на Европейския съюз. Почетава колко е важно да се подобри сътрудничеството на държ... между държавите членки в областта на външната политика и политиката за сигурност. И най-накрая насърчава СВД и Европейската комисия да приложи полуките, извадени от а, скандала с LuxLeaks, за да се намерят а, начини да се приложат на практика направените препоръки в доклад на Сметната палата. Благодаря ви, господин председател. Next point. Tunisia trip. Продължавам следваща точка от дневния ред. Посещението в Тунис аз ще направя кратък обзор. С делегацията посетихме страната на 6 и 7 януари. Мисля, че посещението ни беше много интересно. Убедихме се, че страната се интересува от сближаване на отношения с Европейския съюз. Президентът, министър-председателят, председателят на Народното събрание и други държавни служители се срещнаха с нас. Ние ясно заявихме, че Европейски съюз ще подкрепя Тунис, доколкото е възможно. Трябва да признаем, че и парламентът има своята мисия. Трябва да подпомогнем тунизийския парламент, така че да реализира той своя потенциал за развитие в бъдеще. Този парламент се нарежда, се нарежда сред парламентите в други държави, които все още нямат опит в парламентарната работа, нямат изграден процедурен правилник, не знаят какви са отношенията между мълцинства и мнозинства и така нататък. Трябва да ги подпомогнем при изграждането на необходимите структури. Има воля и от двете страни, както от тунизийска страна, така и от наша страна Господин Галер бе в Тунис, господин Панцери бе в Марокко, господин Пленкович бе в Украина. Те поставиха началото на добри пилотни проекти на ниво отношения между парламентите. Тези проекти ще допринесат за развитието на парламентаризма в тези държави под формата на ясна опозиция между правителството и опозицията. Пилотните проекти ще допринесат и за стабилизирането на отделните страни, за провеждането там на честни и свободни избори, ще дадат възможност и за справедлив преход. Избраното мнозинство трябва да има готовност да понесе и загуба на следващите избори. Това е един от основните принципи на демокрацията. Какво наблюдаваме в Тунис? Въпросът за вътрешната сигурност там е тясно свързан с економическото развитие. Колкото по-слабо е економическото и социално развитие, толкова по- податливи са младите хора на радикални идеи. Колкото повече обаче се използват терористичните актове като инструмент за действие, толкова по-трудно става економическото развитие. Терористичните нападения срещу туристи имат за цел, включително и в Тунис, да разрушат туризма. Бомбите водят до бедност, а бедността пък води до продължаване на подкрепата за терористите. Правителството в Тунис напълно осъзнава, че има подобна взаимовръзка между бедността и тероризма, и тероризма и бедността. Затова призовахме правителството да приведе в действие програмата за следващите 5 години. Доста време от неразработването на тази програма. Хората протестират, защото економическото развитие е слабо, защото няма работни места, няма перспективи за развитие. Затова според мен ще трябва да работим за повишаване на сцеплението в обществото по пътя на економическото развитие. Европейският съюз от своя страна трябва в спешен порядък да предостави помощ. Именно това имах предвид, когато говорих за темпа на реализиране на проектите. Ако са ни необходими три години, за да изплатим средства на държави като Тунис от проектите ни, няма никакъв смисъл. Затова трябва да подпомагаме тези държави по-бързо, да ги подпомагаме економически и в програмите им за реформа. Економическото развитие и реформите са инструменти за борба срещу тероризма следователно и инструменти за борба срещу миграцията. Много е важно държави като Тунис да са готови да ни съдействат при ограничаването на миграционните потоци. Те трябва да са готови да приемат обратно подали молба за обежище, при които молбата е била отхвърлена. Случилото се в Кьон в края на миналата година, когато бяха нападнати толкова много жени, тези деяния не бяха извършени от търсещи обежище от Сирия, например. Бяха извършени от млади мъже от Сирия, от Тунис, Марокко и Алжир които, съгласно разпоредбите за предоставяне на обежище, нямат право да пребивават на територията на Европейския съюз. Ако смесваме извършването на подобни деяния с бежанците, ако им приписваме подобни деяния, то от това могат да проистекат фатални последици. Промените в Либия се отразиха изключително неблагоприятно върху страната. В западната част на страната все повече се укрепват позициите на ислямска държава. Това се отразява върху стабилността в Тунис. По време на посещението ни там Лично се убедих, че има вероятност Тунис да се дестабилизира, да се използва южната част на страната, за да се навлезе, за да се намери достъп до нефтените залежи в Алжир. Колкото повече се дестабилизират Тунис и Ирак, толкова по-лесен ще е достъпът до нефтените залежи в Алжир. Има връзка и с страните от региона на Сахел. Ислямска държава плаща на млади мъже от региона по 200 евро, за да ги обучава за свои бойци в Либия – прави това с голям успех. Защо? Защото младите хора в региона нямат шанс, готови са да вземат тези 200 евро, които за тях са много пари, готови са да оставят на ислямска държава да ги вербува. За тях това е една много примамлива възможност. Ето защо трябва да разглеждаме проблема с ислямска държава и в контекста на въпроса за сигурността и економическото развитие на страните от региона. Поради това, според мен, колкото и да са големи трудностите в момента, трябва бързо да предоставим помощ на тези държави. Мисля, че Тунис е единствената държава, която има някакви шансове за развитие в мирни условия. Арабската пролет започна в Тунис. Към момента това е единствената държава от региона, в която цари мир. И мисля, че това се дължи на факта, че за разлика от повечето други държави в региона, в Тунис има средна класа. Има някакво економическо развитие. Традиционно смятаме, че Тунис до голяма степен залага на туризма, но всъщност само 7% от БВП се пада на туризма. Ако вземем предвид и свързаните с туризма дейност, процентът може да стигне до 15, но по-голямата част от БВП се генерира от други отрасли. По-различно е мисленето на тунизийците, тъй като повечето от тях са повлияни от френската култура. Поради това и нагласите, включително и на политиците, са по-умерени. Сред членовете на правителството са и светски настроени фигури. Намесиха се и много групи, като профсъюзите, организациите за правата на човека, Асоциацията на юристите и други. Тези групи представляващи гражданското общество, оказаха натиск с цел постигането на стабилност в страната. Изключително, според мен, постижение, над което трябва да надградим. Две от тези четири групи в момента водят класически действия за повишаване на трудовото възнаграждение. Става дума за класическо противопоставяне между профсъюзи и работодатели. И този процес трябва да бъде насърчен. Въобще трябва да насърчим Тунис, защото ако Тунис се провали, няма да имаме големи поводи за надежда за успех другаде в региона. Трябва да подкрепим Тунис, ако искаме в Северна Африка да се установи едно справедливо социално и економическо развитие, ако искаме там да се установят демокрация и върховенство на закон. Трябва да направим това, ако искаме тук да не се ограждаме с санитарен кордон. Госпожа Алио Мари. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че вашия анализ на положението в Тунис е изключително уместен, изключително задълбочен и се впада с анализа, който правят редица мои приятели от Тунис. Искам, бих искал обаче да добавя една малка подробност към казаното от вас. Струва ми се, че значението, което играе гражданското общество в страната, се засилва от ролята на, фа, на жените. Знаете, че аз не използвам често този довод, но в Туни специално жените наистина играят изключително важна роля. На второ място, напълно съм съгласна с казаното от вас за економическото развитие. След революцията в Тунис, съвета взе решение. Аз присъствах на това заседание като министр на външните работи и по мое предложение беше одобрена значителна финансова помощ за Тунис в, в частност за центъра на страната, за развитие на инфраструктурата в страната и за подкрепа за циклите на пускане на пазара на стоките в страната. Но доколкото знам, 5 години по-късно тази помощ все още не е отпусната. Така че имаме едно предложение в контекста на отношенията на връзките между нашия парламент и парламента на Тунис. Може би е добре да се обмисли създаването на съвместна работна група или комисия, която да ни даде възможност да, изъв... да следим дали на практика се изпълнява изпълняват решенията за отпускане на финансова помощ. Решения, които се взимат от Европейската комисия и от е- Европейския съюз като цяло. По този начин ще се засили авторитета на членовете и на двата парламента. Ще бъде конкретна дейност и също така смятам, че ще ни даде възможност да видим каква е връзката между решенията, които ние взимаме тук и това, което се случва на практика на място. Uh, господин Танък, благодаря ви, господин председател. По отношение на миграционната криза стана ясно, че Швеция предвижда експулсирането на 80 000 нелегално пребиваващи мигранти в страната. Надявам се да бъде това послание в Германия също да бъдат взети много сериозни мерки за контрол на миграцията, защото ако не спрете, ако не започнете да връщате незаконно подборяващите мигранти в страната ви, както вие казахте, извършителите на престъпленията в Кьол не би трябвало да са в страната ви изобщо, тъй като те не са лица търсещи убежище, а са незаконно пребиваващи мигранти. Ако не вземете някакви мерки, мога само да ви кажа, че в страната ми ще бъде много трудно да се лобира за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз предвид миграционната политика и политиката на отворените граници, която обяви вашият канцлер и която кани стотици хиляди хора от Близкия изток да дойдат в страната ви. Това е един истински, това е катастрофа и а, тази вина се прехвърля към Европейския съюз с право или не, което показва, което обяснява и защо в сондажите през последните седмици наделяват тенденциите за, за излизане от Европейския съюз, което според мен ще бъде катастрофални последици за Великобритания, защото според нас миграционната криза няма нищо общо с отношенията ни с Брюксел. По въпроса за ислямска държава, смятам, че най-накрая започнаха е, да губят е, терен заради засилването на офанзивите на Съединените щати и Европейския съюз с участието на Русия, въпреки те основно нападат е, умерените групировки, които се възпротивляват на Асад. Но мисля, че имаме проблеми в момента в Северна Африка, в Либия и в Тунис. Е, сериозно се притеснявам, че има опасност исламската държава да се прегрупират в Северна Африка, в частност в Либия, ако бъдат изгонени от Сирия. Така че в Великобританската преса се е, понесоха слухове, че Съединените щати предвиждат превентивна офанзива в Либия, която Исламска държава се напусне Сирия и Ирак. а, ниските цени на петрола значително намаляват а, способността на нашите кюрски приятели да плащат а, заслушаните възнаграждения на а, техните бойци. А, знаете каква е кризата в момента на кюрските бойци се плаща по-малко от 50 долара, което е трагично. Много от тях изобщо не получават никакво, никакво заплащане и са принудени да се прибързат от дома и да работят едновременно с воденето на войната, което ще даде възможност на Исламската държава отново да се вземе част от извоюваните територии в северната част на Ирак. Така че се надявам да повдигнете този въпрос с държавите членки. Господин Нарт е тук. Мисля, че той ще ме подкрепи. Трябва да обмислим в Страсбург как може да се свържем с министрите на отбраните в нашите страни и министър-председателите от нашето политическо семейство, ако те са на власт в момента. Но ако силите на кюрдите загубят своята готовност за борба заради липсата на възнаграждение, това ще бъде в услуга на ИДИЛ дебата Благодаря, Чарлз. За момент си помислих, че говорим за Тунис, но всъщност не е така. Нека кажа нещо доста нелицеприятно. Великобритания не е част от шенгенското пространство, не участва в европейската миграционна и беженска политика, а същевременно обвинява останалите че тъй като не, те не подпомагат Европейския съюз, тя сега е принудена да го напусне. Великобритания можеше да участва в налагането на правилната политика. Не бива обаче тя да съди за останалите, за техния принос към една политика, в която тя никога не е участвала. През изминалите 20 години Европейският съюз не можеше да разработи необходимите инструменти. Блокираше се тази негова възможност. Преди 20 години, когато бяхме на финалния етап от преговорите за договора от Амстердам, Европейският съюз не можа да разработи своя миграционна и беженска политика. Същото се случи и по време на преговорите за договора от Ница – Отговорност носеха тогава моята страна, Германия и Франция. Отговорност носеше и Великобритания. Преди 12 години Европейската комисия предложи страните от Западните Балкани да бъдат квалифицирани като сигурни страни на происход. Така че по-бързо да могат да бъдат връщани там онези, които нямат право на убежище. На Европейската комисия тогава и бяха отказани компетенции в това отношение. Мога да продължа списъка. Когато бях председател на НП на 28 ноември 2002 година, по време на конвента за Европейска конституция, предложих да създадем Европейска брегова и гранична охрана. Предложих това, защото не можем да организираме работата си в шенгенското пространство, като отслабваме охраната на външните граници. Не можем да поверим тази охрана на държави, които нямат необходими административен капацитет, като Гърция и Малта. Ние разчитахме тези държави да си свършат работата и така някои държави, като Германия, например, спестиха страшно много пари На времето предупреждавах, че гърците няма да се справят. Може би просто не са искали да се справят. Това е сега моето лично мнение. Твърди се, че канцлерката на Федерална република Германия е поканила в Германия стотици хиляди души. Но това не е вярно. Но това твърдение и други подобни твърдения постоянно се лансират, за да се сее недоверие – Една петък вечер в Унгария около 10 000 души, сред които жени и деца, просто бяха оставени на улицата, навън, в калта и дъжда. Тогава австрийският и германският правителствен ръководител взеха решение да бъдат подслонени тези 10 000 души. В никакъв случай не бе отправена покана към стотици хиляди души. Ако постоянно се твърди това, се усилва натискът. Добре е, че сред правителствените ни ръководители има и такива, които проявяват някаква човечност и не оставят жени и деца на улицата в кълта и дъжда. Радвам се, че някои от правителствените ни ръководители си спомнят за Женевската конвенция и за общоевропейските правила, към които трябва да се придържаме. Ако някой човек бяга от военен конфликт, ако бяга за да спаси живота си, защото е преследван заради своите религиозни и политически убеждения, заради етническата си принадлежност, то този човек трябва да бъде прият на наша територия. Това от своя страна означава, че унези, които нямат право да са тук, най-накрая трябва да бъдат върнати по родните си места. И, или да не могат да влизат на наша територия. Но за целта трябва най-накрая да охраняваме външните си граници. Не знам дали Гърция ще се справи, вчера вечерта стана ясно, че може би ще трябва външната ни граница да се премести другаде в държава, която не е членка на Европейския съюз, като например Македония. Швеция сега експулсира бежанци, Германия също, Дания също, Австрия също. Има проблеми в Словения и Харватия. И така целият поток ще се прехвърли към други държави, като например Косово и Сърбия. Беженците ще бъдат блокирани на Западните Балкани в държави, които не са членки на Европейския съюз. И в тези държави ще се стигне до бедствено положение. Радвам се, че нашата канцлерка мисли не само на Германия. Радвам се, че тя мисли какви ще са последиците и за други държави. От месец октомври насам са взети немалко решения, но те не се прилагат в достатъчна степен в Италия, Гърция и другаде. Съгласен съм, че Германия трябва да експулсира повече бежанци. Има немалко хора от Алжир и Марокко, които срещу 40 евро могат да си купят билет със самолет до Турция, тези хора трябва да бъдат връщани. Затова трябва да преговаряме с страните им на происход. Едновременно с това трябва да засилим и административния капацитет в Турция и Гърция. Това трябва да са конкретно действията ни. Затова ви моля и да мислите малко по-конкретно, да мислите за последиците. Не може отново да не правим нищо и отново през месец юни тази година по плажовете да откриваме телцата на загинали деца. Хората от Еритрея например, са стигнали до тук, след като са преминали през ужасяващи, огромни изпитания. Не можем да допускаме тези хора да загиват в Средиземноморието. Фронтекс има за задача да спасява хората в Средиземноморието. Това е позицията на Европейския парламент, а именно, че най-важен е човешкият живот. И от това трябва да се ръководим, когато преговаряме с Тунис, когато преговаряме с Турция и Ливан. Ливан е приел огромен брой бежанци. Вашата страна, Великобритания, ще си подбере 20 000 души от лагерите в Турция и Ливан, които ще приеме до 2020 година. Ще си подбере най-квалифицираните, най-добрите сред тях. Наистина огромно постижение от ваша страна. Огромен принос за облегчаване на положението. Ще трябва да преговаряме включително и с ООН, тъй като либийското правителство трябва да гарантира за успеха на нашата мисия в териториалните води на Либия, мисия за борба срещу контрабандата на хора. А що се отнася до хората в териториалните води на Турция, можем само да спасим живота им, не можем да ги връщаме. Всичко това трябва да се отчита, когато говорим по въпроса. Не бива да се крием зад Меркел, твърдейки, че тя е поканила стотици хиляди души да влязат на територията на Европейския съюз. Така само отклоняваме вниманието от наистина значимите проблеми. Отклоняваме вниманието от всички тези проблеми, като твърдим, че вина носи единствено госпожа Меркел. Думата има господин Парньо, аз ще се върна след малко. Euh, euh, euh, Благодаря ви, господин председател, за хубавите думи. Аз също взех участие заедно с вас в делегацията, която посети Тунис на 6 и 7 януари. И е вярно, че както отново подчерта председателя, Говорим за някои а, общи проблеми. И както вече беше споменато нееднократно по, по време на различните ни срещи, Тунис е силно изложена на всички тези проблеми страна. Тя се намира в непосредствена близост от, с, с, с Либия и с а, страните от Близкият а, изток. И ако не може да се гарантира стабилността на Тунис и ако Тунис не може да реши на нашата подкрепа, ние ще сме първите жертви на огромните трудности, с които би могла да се сблъска страната. Нашата делегация посети страната в най-подходящият момент, защото никога до сега Европейския съюз и Тунис не са се изправили до такава степен пред едни и същи общи предизвикателства. Както вече казах, страната е на първа линия и е изложена не само на туристични заплахи, но е жертва и на безпредседентни економически трудности. Разбира се, срещнахме се с президентът на Тунис, господин Есепси, срещнахме с министър-председателят Хабибеси, срещнат с Мохамед Енасър, председателят на Народното събрание, както и с министърът на развитието и международното сътрудничество господин Брахим. Срещнахме се с министъра на отбраната и с членовете на Комисията по външни работи на Тунизийският парламент. И те всички единодушно потвърдиха, че трябва да се вземат спешни мерки, че положението е много тежко, че има нужда от засилено сътрудничество с Европейския съюз. Както вече споменах, има сериозни економически проблеми, тъй като 25% от туристическият поток към страната беше загубен през изминалата година а не бива да забравяме, че туризмът представлява 7% от БВП на страната, т.е. тази загуба на туристически посещения е много притеснителна. Тази седмица в Европейския парламент взехме важно решение, а именно дадохме възможност за освобождаване от мита на един от, една от важните е, петролни компании от Тунис и мисля, че трябва да приветстваме това решение, макар да не беше лесно, тъй като, както припомни е, председателят на нашата комисия, преди малко редица членове на европейски парламент не искаха да се приложат разпоредбите на тази политика на солидарност. Но аз пак повтарям, е, позицията на тези членове на европейски парламент, според мен, е унищожително. Не само за Тунис, но и за нас самите. Тъй, че аз мятам, че трябва да приветстваме това решение, което беше взето от мнозинството на членовете на Европейският парламент за освобождаването на служебното от мита на захтина. По въпроса за ИДИЛ Даеш, те продължават да напредват в южната част на Либия и тази седмица дойдоха лоши новини. Вчера или е онзи ден. Става дума за групировка, която глас, което отхвърля правителството на синалното единение и гласува против всъщност това правителство, което е сериозен проблем за Тунис, тъй като тя, страната има 500 км обща граница с Либия, граница, която много трудно се контролира. Голям брой беженци от Либия в момента се намират на територията на Тунис и те допринасят за дестабилизирането на економиката на страната. Но едновременно с това има и непрестанно движение на голям брой тунизийски граждани, които се присъединяват към туристически организации като Даеш в съседната страна Либия. И на трето място не е за да, да си припомним, че политическото положение в страната е доста сложно, в частност в водещата партия, която спечели последните избори. Там очевидно има толкова сериозно разгинение, че има опасност партията да се раздели на две. И тази политическа криза действително е в, в, идва в много лош момент, защото сме свидетели на социална криза в страната, пряко свързана с загубата на доверие между изпълнителната власт, политическите класи от една страна и голяма част от обикновените тунизийци, които губят значителна част от покупателната си способност и които също така се притесняват от някои посегателства срещу основните им права и свободи. Това са някои от изводите, които направих по време на това посещение. Притесняваме се от опасността от туристични атентати. Економиката е в много тежко състояние, което се съчетава с политическа и социална криза, които не бива да бъдат пренебрегвани. И ето защо ние сме длъжни да засилим политическото си и економическо сътрудничество с Тунис, ние като Европейски съюз. Uh, thank you very much, Mr. Parnio. Много ви благодаря, господин Парньо. Господин Касталдо, имате думата. Grazie, Presidente. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че вие не изпълнявате функцията на председател. Аз също имах възможността да посетя Тунис в рамките на тази делегация на нашата парламентарна комисия и действително потвърждавам, че установихме много тежко положение в страната. Много тежко, тъй като, както е казал Наполеон преди няколко век човек може да завземе обратно терен, но не и време. А в момента времето изтича в Тунис и положението в страната е толкова тежко, че всички ние ще, ще се наложи да платим цената за изкупеното време. Положението е много по-сложно, колкото си мислехме до момента. И проблемът е, че за да дадем конкретен отговор на очакванията и на нуждите на населението на страната, страната трябва преди всичко да сложим край на економическата и социална криза. Трябва да дадем някакъв отговор на стотиците хиляди, дори милиони млади хора, които в момента нямат никаква възможност да си намерят работа. И се убедихме в това колко драматично е положението. През последните няколко дни пак имаше манифестации по улиците на големите градове. И заедно с колегата Парньо и с останалите колеги се срещнахме с министъра, председателя и споменахме, разбира се, опасността от радикализиране, но преди всичко опасност от отклоняване от ценностите на революцията, защото всички тези млади хора, които участваха в революцията на Жасмина, днес се обезкуражават, че правителството, което е на власт, може да, да даде необходимите им отговори. Много е трудно да се съчетаят а, надеждите на революцията с реалното економическо състояние на страната. И започваме да си даваме сметка за слабостите, постигащи от а, тази революция. Убедихме се, че Тунис не разполага с необходимата експертиза, за да създаде добре функциониращ парламент, например. Има много сериозни слабости в функционирането на държавната администрация на страната, което обяснява защо голяма част от финансовите средства, които се предоставят на страната под формата на подкреп от Европейския съюз, не са освоени. Така че действително трябва да помогнем на страната, трябва да помогнем на страната да изготви парламентарни структури, които да дават възможност на политическите партии да функционират изцяло и да са на на политическите предизвикателства. Трябва да дадем нова перспектива на страната и аз лично ще ще се опитам да го сторя, отразявайки нашите позиция в доклад по собствена инициатива, който ще бъде изготвен след това посещение. Основната ни цел би трябвало да бъде, благодарение на нашата подкрепа, да помогнем на страната да създаде необходимите си институции. И пак казвам, времето изтича. Не можем да чакаме няколко седмици, за да се освоят, няколко години, си извинете, за да се освоят средствата отпуснати като помощ на страната. Трябва да действаме незабавно, за да може страната да преодолее економическата криза и да има достъп до пазарите, включително и в контекста на едно цялостно търговско споразумение. Също така чухме притесненията на гражданското общество, което беше основният двигател на Жасминовата резолюция. Но днес дори гражданското общество си дава сметка, че в момента економиката на страната не е достатъчно конкурентно способна. И така се стига до опасност от изолация, която да доведе до още по-голяма загуба на работни места. Ето защо и ние трябва да положим много е, сериозни усилия да гарантираме пълна подкрепа, економическа подкрепа, но също така и политическа и културна подкрепа. Пак казвам подкрепа по всички възможни форми за страната. Предвид е, всички усилия, които е, положи до момента, то ни заслужава да, бъде, да се превърне в нас истински стратегически партньор. Дори повече от преди, защото се, има опасност дори от смяна на режима и връщане на властта на някоя силна личност като Бен Али, или пък още по-страшно може да бъдем изправени пред сценарий на, пълен, пълно разпадане на страната, подобно на това, което се случи в Либия. Либия силно дестабилизира Тунис в момента и голяма част от терористичните заплахи в Тунис идват от Либия. според нас в момента между 4000 и 5000 чужестранни бойци по происход от Тунис в момента са сред традициите на Даеш. Голяма част от а, тези млади хора са добре квалифицирани, ето защо и Даеш прави всичко възможно, за да ги привлече. Знаем, че Даеш се опитва да подобри своят административен капацитет и тези високо квалифицирани млади хора, които не могат да се намерят работа в Тунис, са особено високо търсени от ДЕШ. Така че трябва да спасим тези млади хора и трябва да видим как може чрез много добре целенасочени средства и при много надежен контрол на използването ви да, се, да помогна на страната да организира своето административно управление. Защото ако Тунис се провали като държава, това ще бъде поредното доказателство, че Исламът не може да се съчетае с модерно държавно управление. Така че моля ви, моля всички колеги да подкрепят доклада по собствена инициатива, който ще бъде изготвен по въпросите на Тунис. Нека да ни подкрепят в контекста на цялостни преговори, които не биват да бъдат, да бъдат само търговски преговори. Това трябва да бъдат преговори във всички области и трябва да подкрепят нашето влияние в страната във всяк, по всяка една форма. Благодаря ви. Tack. Eh, jag skulle vilja reagera på lite på det som kollegan sa i eh, Tanok eh, vad det gäller Sverige. Jag kommer ju från Sverige. Благодаря ви. Искам да реагирам на казаното с колегата Швеция. Както знаете, аз идвам от Швеция е вярно, че страната промени своята позиция от много щедра отношение към бежанците към доста по-ограничаваща политика. Защо? Защото си дадохме сметка, че не са много държавите, които са склонни да проявят солидарност и които са готови да помогнат в това тежко положение, включително и тежкото хуманитарно положение в съседните страни на Европейския съюз, от другата страна на Средиземно море. Но бяха направени някои уточнения Казахме, че тези хора трябва да имат възможност да дойдат колкото ние сме в състояние. Направихме съответните изчисления и стигнахме до извода, че 80 000 души биха могли да бъдат експулсирани, ако техните моби за статут на бежанци не бъдат одобрени. Това също не се е случило, но изчисленията ни показват, че ако се стигне до там, има възможност да бъдат експулсирани до 80 000 души. което представлява между 43 45% от мигрантите навлезли на територията на Швеция. А по въпроса на случилото, за случилото се в Кьолн, като феминистка, аз държа да се говори за случилото се. Държа да се говори за теми като сексуалното насилие срещу жените. Важно е да може да се обсъжда тази тема. Тя трябваше да се обсъжда много по-сериозно вече отдавна, защото подобни посегателства биха могли да бъдат тълкувани погрешно и да се използват като инструмент в ръцете на ксенофобите. Така че трябва да намерим начин да е, се справим с е, подобни опасности и то не само като феминистки. Трябва да гарантираме безопасността на жените, защото понякога това, което се случва в Европа е направо ужасяващо. Това е което исках да кажа. И накрая в е, заключение бих искала да похваля председателят Брок. Струва ми се, че той направи едно много добро общо изказване, принципно изказване, което обхваща голяма част от а, проблемите, които ни вълнуват в момента. И накрая няколко думи за Ангела Меркел. Тя ясно показа, че липсва воля сред държавите членки, а основната ни цел е да имаме общ солидарен отговор като съюз на кризите, под които сме изправени. А бяхме много разочаровани от реакцията на останалите държави членки. Тя ни показа примера за подражание. Тя ни показа какъв трябва да бъде пътят, за да има истинска политика на солидарност. Тя ни показа как се протяга ръка на хора, изпаднали в беда. Мога само да я поздравя за нейното отношение и да съжаля, че, не, че мнозина не, не последваха нейния пример. Uh, Искам само да отговоря на коментара ви за позицията на Великобритания. Може би не си давате сметка, че това, което се случва на континента е проблем за нас по отношение на общата политика за сигурност, общата на политиката на обежище и шенгенското пространство. Да, ние сме част от нито една от споменатите, но трябва да ви кажа, че политиката на германското правителство се отразява върху дебата в Великобритания и трябва да кажа, че моята политическа група не е съгласна с политическата позиция, възприята от германския канцлер. Но е факта, че хората, които искат до красо да напусне Европейския съюз, твърдят, че вашите държавни ръководители и вашата държава ще даде паспорта на европейски граждани на всички тези беженци и те ще могат а, свободно да пътуват в Великобритания. Голяма част от тези индивиди говорят английски, така че това е проблем, който ни притеснява. Тук а, не говорим само за политиката на Германия, но говорим и за политиката за свобода, свободно движение в Европейския съюз. Ако постигнат 2 милиона мигранти в а, Германия, в а, в едни няколко години, те спокойно могат оттам да се прехвърлят в Обединеното кралство. Това е доводът на господин Фараш и на други подобни. Председателят. Ами, те искат а, да отидат в Германия и в Австрия. Може би може да се запитате защо не са се насочили към Великобритания. Просто се замислете. На второ място, Германия по принцип няма навика да дава лесно гражданство на хора, които вече имат едно гражданство. Дори напротив, миналото са ни обвиняли неоднократно, че доста бавно даваме германско националност. Така че да се използват подобни налудничеви доводи, че Германия ще се възползва от великият английски език, за да даде паспорти на тези мигранти, после да ги пати в Великобритания, по никакъв начин не съвпада с нашите принципи. И ако в Германия има партия, която се смята за крайно дясна и е във връзка с екара, те водят расистска риторика, които се доближават до антисемитизма и вие може би черпите информация от тези хора, тогава мога само да ви пожелая успех. Успех, ако на това се основават вашите възражения. Благодаря ви. We have to close this point now. Приключваме по тази точка. И сега трябва да изчакаме, докато започне изслушването ли, или има още една точка от дневния ред. Не, добре, нека тогава поканим нашите гости да влязат в залата.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

Ich bitte Platz zu nehmen. Госпожи и господа, моля заемете местата си. Ich freue mich, äh, dass wir heute Радвам се, че днес имаме възможност да проведем това изслушване. Преди малко се опитах да си спомня кога за първи път чух за гражданската война в Колумбия. За първи път чух за тази война, когато бях 8 годишен. През 54-та година по време на футболното първенство участваше и колумбийският отбор по време на световното първенство по футбол – в Швейцария и тогава спортният коментатор говори и за трудното положение в страната. Това бе преди повече от 60 години. От тогава, повече или по-малко, в тази държава се води гражданска война. Трябва да вземем предвид, че гражданските войни понякога са много по-жестоки и кръвопролитни от другите. Когато един срещу друг се изправят братя, обикновено битките се водят много по-ожесточено. В миналото имаше опити за установяването на мир. Сега те прераснаха в преговори, които явно имат шансове за успех. Мисля, че е наш дълг да участваме в процеса, да допринесем за успешното му приключване, да се опитаме да водим разискванията по тази тема така, че да насърчим установяването на мир – Днес с видеоконферентна връзка ще разговаряме с господата Ярамило и Маркес, да се надяваме, че можем да ги подпомогнем и при установяването на доверие и намирането на окончателно решение. Благодаря на двамата господа, че ни отделиха от времето си. Доколкото знам, при вас в момента е много рано сутринта. Трябвало е да станете в 4 часа сутринта, за да участвате в днешните разисквания. За това и сърдечно ви благодаря. Сърдечно ви благодаря за възможността да чуем вашето мнение. Преди да дам първо думата на господин Ярамило, ще дам думата на господин Гауригио, съпредседател на Асамблеята Евролат. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички присъстващи тук. Благодаря на Елмар от името на Евролат – благодаря ти за организирането на днешната проява. Това бе една разумна, интелигентна стъпка от страна на Европейския парламент. Важно е Европейският парламент да участва в процеса в Колумбия. Този процес поставя края на наниз от трагични събития, съпътствани от насилие. Нееднократно през 20 век сме били свидетели на подобни актове в Колумбия и в Латинска Америка. Мирният процес в Колумбия ще постави началото на подобен процес за цяла Латинска Америка. Ще постави началото на изначални демократични промени. Европейският съюз не може да остане на страна от всичко това. Ние Наистина изпитваме голяма симпатия към Колумбия. В момента там настъпва нова ера. Европейският парламент миналата седмица прие резолюция, в която изразява подкрепата си за мирния процес в Колумбия. Тази резолюция е много значима. Още повече, защото бе приета с единодушие. Радвам се, че Европейският парламент предприе това действие. Радвам се, че прие резолюцията си за Колумбия с единодушие. Поздравления за това. Елмар, още веднъж ви благодаря за възможността да участвам в днешната проява, да вляза пряко в контакт с участващите в борбата за мир. Господин Хауит изигра важна роля в подготовката за днешната проява. Давам му думата. Благодаря. Миналата седмица Европейският парламент, както каза и моят приятел, господин Хуариге, демонстрира безпредседентно единодушие в подкрепата си за колумбийския мирен процес. Решени сме пряко да изразим своята подкрепа и на двете страни. Пряко искаме да демонстрираме спрямо колумбийските граждани подкрепата си за мир в страната. За първи път представители и на двете страни ще се обърнат към европейската общественост. Благодарим им за готовността да направят това. Миналата година лично присъствах на мирните преговори в Хавана по покана и на двете страни. Бях член на делегация сформирана от НПО Справедливост за Колумбия. Конфликтът в Колумбия е най-дългата гражданска война в света. Сега трябва да сложим край на този конфликт. На Европейския съюз се пада дълга да направи това, да подпомогне постигането на окончателно мирно споразумение. Надявам се, че днешната проява ще допринесе за това. Госпожа Могерини назначи специален представител за мирния процес в Колумбия, господин Гилмор. Радвам се, че той днес е тук сред нас. Благодаря и на колегите, които ще участват. Надявам се, че днешните разисквания ще бъдат конструктивни и ползотворни, подобно на мирните преговори. Нека гарантираме установяването на мирно бъдеще в Колумбия. To invite that, uh... Сега ще дам думата на господин Харамило, върховен представител на Колумбия за мир, водещ преговорите от името на правителството. Радвам се, че сте тук, за да изложите позицията на правителството в рамките на преговорите. Малко ви завиждам, защото виждам, че пиете кафе. Колумбийското кафе сигурно е много по-вкусно от това, което ни се сервира тук в Европейския парламент. Имате думата. Благодаря. Няма нужда чак толкова да ми завиждате, защото трябваше да стана в 4 часа сутринта, за да се изпия кафето. Благодаря ви за поканата. Благодаря и за приетата от Европейския парламент резолюция. Резолюция в подкрепа на мирния процес. Нека ви изложа настоящото състояние на мирния процес, като ви дам два неодавнашни примера. Първо, резолюцията на ООН, с която се взе решение за установяването на специална мисия за проверка в Колумбия. Тази мисия получи своя мандат едва преди няколко дни. Мандатът ти бе възложен с единодушие. Създаването на тази мисия бе подкрепено от всички държави, членуващи в съвета за сигурност на ООН. Резолюцията на съвета за сигурност бе приета в отговор на искане от правителството и ФАРК. Бе приета по ускорена процедура в рамките само на 6 дни. Това показва и напредъка, който е постигнат до момента в рамките на мирния процес. Показва също така и необходимостта от постигането на положителни резултати в края на тази 15 годишна война. Много важно според мен бе споразумението за пострадалите. Споразумението за пострадалите, което постигнахме с ФАРК на 15 декември. Над 3000 пострадали бяха представени от 60 участващи в мирните, от тяхно име в мирните преговори в Хавана. Договорихме се за интегрирана система за установяването на истината, изплащане на обещетение на жертвите и недопускане на подобни събития в бъдеще. За първи път на масата на преговорите бяха представители на бунтовническите групировки и на правителството. Целта на тази интегрирана система е да се справим с наследството на 15-годишния конфликт. Целта е също така да се очертаят и ясни цели, като отчетност, прозрачност, гарантиране на правата на пострадалите, установяване на истината, възцаряване на справедливост и изплащане на обещетения. За първи път сме си поставили още една цел, именно недопускане на подобни деяния на насилие в бъдеще, нито спрямо пострадалите, нито спрямо други. Целта ни е да работим и с инструментите, които ни дава съдебната власт. За целта взехме решение за създаването след уреждането на конфликта на специализиран съд. Така ще използваме както съдебни, така и извънсъдебни средства. Извънсъдебните ще разчитат на създаването на специална комисия за издирването на безследно изчезнали по време на конфликта лица. Ще бъдат предприяти и мерки за обещетение в допълнение към вече предприятите от правителството. По време на целия този процес взехме предвид заложените на международно равнище параметри, изпълнихме и задълженията си в международен мащаб, като много обстойно анализирахме основополагащи документи, като например документа на ОНЕ за преходното правосъдие. Съобразихме се и с препоръките на докладчика на ООН за преходното правосъдие. Както бунтовническото движение, така и правителството са готови да поемат своята част от отговорността, готови са за създаването на комисия за установяването на истината и за предприемането на мерки за обещетение. Това според мен е безпредседентно по своя характер. Безпредседентно в световен мащаб – Постигнатото се дължи на водещата роля, която изигра президентът Сантос. През 2010 година той взе историческо решение за започването на процес за установяване на мир и слагане на край на конфликта. Постигнатото е и резултат от приложените методи на работа в Хавана. В продължение на 6 месеца се водиха поверителни разговори през 2012 година. В резултат от това бе подписано рамково споразумение, така нареченото общо спо... рамково споразумение. През 2012 година бе подписано общо споразумение за слагане на край на конфликта. Споразумението бе постигнато благодарение на съвместната работа на ФАРК и правителството. Те си изработиха общо виждане за пътя към края на конфликта. Обединиха се около необходимостта от разоръжаване на бунтовническото движение ФАРК. и сътрудничество с бивши негови членове. Това сътрудничество е предпоставка за края на конфликта, но сама по себе си не е достатъчно. Ако искаме да сложим край на конфликта и да се установи мир, ще трябва да вземем предвид и други фактори, които обхващат редица разнородни мерки като например възможности за развитие на селските райони и участие в политическия живот. Трябва да има и повече гаранции за работата на политическата опозиция. Бе постигнато и споразумение за наркотрафика. В някои райони има проблем с търговията с кокаин. Общо 6 са областите, по които водим разговори. По 4 от тях вече е постигнато споразумение. Сега трябва да се споразумеем за конкретната процедура за слагането на край на конфликта ще трябва да бъде постигнато едно класическо споразумение за бързо разоръжаване на ФАРК. Правителството от своя страна трябва да гарантира сигурност по време на процеса на преход. ФАРК трябва да прерасне в нова политическа сила. Трябва да работим за социалното и економическо интегриране на бивши бойци, за да помирим окончателно засегнатите райони. Споразумението от Хавана постави само началото на мирния процес. Мирът ще бъде установен окончателно по места на регионално равнище. Затова и ще приложим териториалния подход, като заложим на активното участие на обществото и на местните общности. Затова и наричаме мирния процес териториален. С какво може да допринесе международната общност и най-вече Европейският съюз, който вече от толкова дълго следи процеса. Има две основни области на действие. Първо, приветстваме всякакви действия за подпомагане на прилагането на споразуменията. Споразуменията са си поставили много амбициозни цели, като, например, развитие на селските райони, преходно правосъдие, отглеждането на альтернативни култури, които да заменят културите, от които се извличат наркотици. Приветствам с добре дошъл днес и господин Гилмър, специалния пратеник на Европейския съюз. Важно е Европейският съюз, доколкото е възможно, да координира подкрепата си. Компетентните органи в Колумбия също трябва да се координират, за да се установят силни институции и една силна държава. Не бива да разчитаме единствено на международните структури, които работят в страната. Има и още един изключително важен фактор. Това са гаранциите. Необходима ни е международна подкрепа за прилагането на споразуменията. В резолюцията на съвета за сигурност на ООН и резолюцията на Европейския парламент бе поет ангажимент за политическа подкрепа. И това би било една чудесна новина – за света и за Латинска Америка. Това би била най-добрата новина за Латинска Америка от години насам. Същото въжи и за Колумбия. Председателят, благодаря ви. Накрая, ако не се лъжа, каза, Европейският парламент би трябвало да ви подкрепи. Това е една важна тема. Трябва да обсъдим въпроса как точно да ви предоставим подкрепа. Вече работим с парламентите на Украина, Марокко, Танзания и други държави. Допускам, че ще се сформира широко мнозинство в Европейския парламент за подобно споразумение за парламентарно сътрудничество и с Колумбия. Благодаря ви за това предложение, което трябва да обсъдим подробно. Трябва да видим какво точно трябва да предприемем, за да внесем своя принос за установяването на стабилност в страната ви. Сега ще проведем кратко разискване с господин Харамило. Ще зададем пет въпроса. Моля колегите да се вместват в рамките по на минута и половина, тъй като нямаме много време. Господин Луис де Грандес. Sí, gracias, señor presidente. Bienvenido. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошъл сред нас, макар и под аудиовизуална форма. Наистина за нас е чест да чуем това, което имате да ни кажете. Както спомена и председателя, нашия парламент вече изрази своята подкрепа към мирния процес в Колумбия. Приехме единодушно резолюция, което е рядко срещано. Това показва, че е на лице политическа воля и че всички ние сме ангажирани и готови да оставим на страна подробностите, които може само да ни разединят. Самия вие също се спряхте на този момент. Смятам, че днес разполагаме с златна възможност. Имаме възможност да разговаряме с вас, вместо да се отдаваме на предразсъдъци и на а, крайни позиции. Аз познавам посланника на Европейския съюз в Колумбия и съм, а, а, както и а, ръководителя на делегацията там. И те ми казват, че 50% от мирния процес зависят от ясното обясняване на обществеността на ползите от постигнатото споразумение – Споразумението трябва да е изключително ясно. Съвета на ООН предприе важни действия и аз съм сигурен, че от тук нататък ще постъпваме правилно. Същевременно обаче сме изправени пред някои трудности. Те са свързани с преходния период и с правната рамка. Изхождаме от взаимно споразумение, което не е действително, а не това желае колумбийския народ. Трябва да се възцари справедливостта и правосъдието, което означава, че трябва да се предприемат конкретни действия, виновните да бъдат подведени под отговорност и тяхната вина да бъде призната. Много хора пострадаха от всичко, което се случи в Колумбия. Но да не забравяме и участието на политическия свят. Както вече казах, и двете страни са готови да постигнат споразумение. Това е важно. Но е важно също така да изслушаме и тези, които са си послужили с оръжието. Нека да чуем и тяхната гледна точка. Нека да се внесе нюанс в позициите на всички. Благодаря. Следващия оратор, заповядайте. Благодаря ви, господин Харамио, че сте сред нас. Наистина ще направим възможен мирния процес. Бих искал да кажа, казва господин Хауит, че има опозиция на мирния процес в вашата държава, което затруднява преговарящия екип. Въпросът ми към вас е следния. Моля, споделете с нас днес какво е мнението на обществеността за мирния процес. Бих искал, бих искал също да попитам дали Европейския парламент е изиграл своята роля. Казахме, че желаем да изиграем такава. Бихте ли могъл да ни помогнете с идеи? Бихте ли могли да направите коментар във връзка с въоръжените групировки, които са против мирния процес? Смятате ли, че тези групировки ще уважат постигнатото мирно споразумение? Благодаря ви за това, че отново тази сутрин заявихте, че мирният процес ще изисква и гаранции за сигурност. Това е изключително важно и аз съм сигурен, че Европейския съюз може да изиграе важна роля в това отношение, като ви подпомогне. Знаем как бе провален мирния процес заради тежките кланета. Не искаме да има нови пречки пред мирния процес и днес. Какво ще кажете за гаранциите за сигурност и евентуалната роля на Европейския съюз – роля, която той би могъл да изиграе, за да ви подпомогне. Господин Танок, благодаря ви. Господин Харамио, тук съм. От името на моята група ЕКАРЕ бих искала да подкрепя идеята за днешното изслушване – чрез днесната дискусия бих искал да приветствам и последния етап от мирния процес в Колумбия. Колумбия е държава, която съм посещавал и която дълбоко уважавам. Чел съм различни статии за Колумбия в а, а, медиите и мнението им за евентуалните промени. А, тогава председател беше господин Орибе, той посети и нашия парламент. И аз тогава излязох и го поздравих за успешното му за успешната, успешния му президентски мандат. Същото се случи и с господин Сантос. ЕКАРЕ подкрепят Колумбия, Перу и е, споразумението за свободна търговия с тях. Бих искал да благодаря и на съвета на ООН включително и на правителството на моята собствена държава, която необичайно единодиш, единодушно прие идеята за а, мониторинг. Предполагам, че това упражнение може да се повтори и че нещо подобно може да се случи и за Сирия, защото в момента съвета за сигурност е доста разединен по отношение на Сирия, но беше единодушен за Колумбия. Бих искал да благодаря и на Куба за ролята на посредник. Смятам, че крайния срок от март 2016 година е реализируем. Над 200 000 човека загинаха през последните десетилетия, ако не се лъжа. Това е най-дългия граждански конфликт в тази част на света със сигурност имаме повод за празнуване. Сега се нуждаем и от реалистична програма. Тя вече се оформи чрез това споразумение. Трябва да се... Никой не трябва да остава ненаказан за нещо, което бе признато като престъпление срещу човечеството. Всички бунтовнически групи трябва да бъдат подведени под отговорност. Остава, разбира се, и отворения въпрос за разселването и реформата за земеделската земя. Би било интересно да чуем вашето мнение. Какво ще се случи с наркотрафика? Големи финансови средства са в залог. Какво ще стане и с преместването на границата? А последният ми коментар е, е следния. Е, Чудя се на кой ли ще бъде е, връчена следващата награда, Нобелова награда за мир. Gracias, presidente. Gracias, señor Jaramillo. Eh... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Харамио. Възлагаме огромни надежди на мирния процес в Колумбия. Нашите очаквания са свързани с съдържанието на споразумението и всичко, което се предвижда в областта на наркотрафика и наказването на злодеянията. Бунтовническите групировки ще бъдат разформировани. Това е информацията, която получаваме. Много от а, техните лидери обаче започват да излизат от а, затвора и да придобиват земи. Тази година бяха избити много от защитниците на човешките права. Но комбинацията бе постигната през 2015 година. Вие какво възнамерявате да направите срещу тези злодеи и срещу тези групировки? Ако те не могат да бъдат разединени, как бихме могли да поступим?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 имаме възможност да поставим началото на изключително ясен процес в това отношение. Бих искал да задам въпрос, свързан с мирния процес. Въпрос, който живо ни вълнува и който винаги се появява – ще бъде ли чут гласа на неправителствените организации и на жените? Жените бяха основната жертва на конфликта. На следващо място, нещо, което беше включено в резолюцията, която гласувахме миналата седмица. Не трябва да лежим на стари лаври. За това бих искал да попитам дали подписването, дали подписа на армията за национално освобождение също трябва да бъде включен в споразумението. Нещо, което казахте, господин Харамио, във връзка с дискусиите, които а, трябва да се водят на национално равнище. Да, те трябва да се провеждат в Хавана. А, хората ще трябва да могат да се здобият с земи. във връзка с закона за правото на економическо и социално развитие, бихте ли могли да ни кажете дали той ще има желания ефект? И has uh, not to speak in the next round, therefore I would give Mr. Agustin Diaz de Mera the floor now for a short intervention. Uh, if you agree to that, then Mr. de Mera has the floor. Muchas gracias, señor presidente. Pues mi primera palabra. Eh... Господин Диаз де Мера. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Харамио за това, че се включи в днешната дискусия. Бих искал да поздравя и президента Сантос, който пое голям риск Той успя да стигне до успех в този мирен процес. Господин Харамио, внимателно изслушах мнението ви за Международния наказателен съд. Със също толкова жив интерес изслушах и позицията на Международния наказателен съд. И по-специално казаното от Джеймс Стюарт. Нека ви напомня, какви са моите опасения – Международния наказателен съд заяви, че държавите имат право на осмотрение при определянето на раздаването на правосъдие. Високопоставените политически личности също трябва да бъдат наказателно преследвани. Всички санкции, свързани с лишаване на свобода, са ненужни, беше казано. Какво е вашето мнение? Във връзка с законодателството за амнистия, което ще бъде представено от комисия, в която ще бъдат представени и ФАРК. Какво е вашето мнение? Благодаря, Игнасио Хосе Фария. Señor Хармидо, eh, muchas gracias por eh, su labor. Благодаря ви, господин Харамия. Харамио. Аз имам един въпрос. След ратифицирането на мирния диалог, до който се стигна в Куба, беше казано, че ФАРК са оставили оръжието или че поне ще го направят до 60 дена след подписването на споразумението. А сега раз доколкото разбирам, в Колумбия ФАРК вече не разполагат с оръжие. Остават обаче 7000 бойци, които са пръснати по цялата територия на Колумбия. И аз се питам, а, как ще демобилизирате тези хора? Mr. Garamilla to bring his remarks as a result of this debate. Bueno, muchas gracias. Eh, eh... Господин Харамио, благодаря на всички за поставените ми въпроси. Бих искал предварително да се извиня, ако не съм запомнил правилно имената на всички вас, които ми зададохте въпрос. Ще се опитам все пак да отговоря на всеки един въпрос. На въпрос за безнаказаността това е изключително важна тема и тя стои в сърцевината на мирния процес. Един уважаем член на вашия парламент каза, че не трябва да се стига до безнаказаност и аз съм напълно съгласен с това. Нека да посоча, че никога в никой мирен процес не е имало подобна възможност да се предостави решението на Международен наказателен съд. Така че критерият за приемането или не на юрисдикцията на Международния наказателен съд бе спазен. Ние сме уверени, че ще бъде уважено всяко право на жертвите от конфликта. Как обаче бихме могли да комбинираме тази справедливост с новото политическо управление? Най-добре е, е оръжията да попаднат в ръцете на управляващите, но трябва да подхождаме изключително предпазливо в е, това отношение няма да има политическа стабилност, ако няма санкции. Мога да ви уверя, че продължаваме да работим в това отношение и се опитваме да намерим правилния баланс. Трябва да може да преминем към новото политическо управление на страната, като разбира се не забравяме, и налагането на санкции. На въпроса на господин Хауит. Да, действително, доста раздалечени са политическите позиции, но а, може би е необходимо да видите какви бяха реакциите в Колумбия на резолюцията на съвета за сигурност. Ще видите, че всички бяха единодушни. Искрено се надяваме, че краят на конфликта вече наближава. Приветстваме всяка възможност за диалог. Диалогът ще бъде труден, Но като че ли през последните години позициите на двете страни се сближиха. Доста предизвикателства ни отказват. Доста предизвикателства ни очакват, извинете. И всички предизвикателства са свързани с бунтовническите корупировки, които принадлежат към организираната престъпност. Какво бихме могли да направим, за да се преборим с тежката престъпност? Ами, различните а, държави членки, а, сигурен съм, могат да кажат, че а, имат подобен опит в граничните си райони, например Италия и Испания. Същото въжи и за нас. На следващо място. Сигурността не е свързана само с посочването с пръст на мафиотските групировки. Необходимо е да се предприемат и политически действия. Така, например, политическата атмосфера в Колумбия може да подобри и сигурността в страната. На следващо място някой от вас упомена ролята на Куба. Да, Редно е да подчертаем професионализма и огромната роля, която изигра Куба. Тя мобилизира много средства, за да ни помогне. И ние сме изключително признателни на Куба и на Кралство Норвегия. Повдигнахте и въпроса за ФАРК и дългогодишния трафик с наркотици. След направена оценка стана ясно, че ръководителите на ФАРК имат огромно влияние върху бойците си. Имаше голям инцидент през май месец и тогава разбрахме, че всички бойци спазват поставените им задачи. Ето защо смятаме, че ФАРК като координационно звено разполага с необходимия опит, за да осигури дисциплината в страната. Но нека да не бъдем наивни риск все още съществува. Някой от вас повдигна въпроса и за престъпните групировки. Да, много убийства бяха извършени в страната и това нарушава човешките права. Но от 37 години насам Насилието в страната бележи спад. Много е, заплахи бяха отправени към нашата държава с оглед нарушаването на човешките права, сграбването на земите. Уверявам ви, че приемаме всички тези критики много сериозно. но не трябва новите организационни структури да бъдат приравнявани към партизанските бунтовнически групи, които действаха преди е, десетилет страната. Тук е, никой няма революционна цел. Е, тези групировки са подбуждани единствено от престъпни цели. Приемаме най-различни мерки в това отношение – за да може максимално бързо да разформироваме е, тези престъпни групи. заедно с прокурора съвсем наскоро, прокурора на страната съвсем скоро ще обсъдим въпроса и със сигурност ще е, имаме възможност да се възползваме и от вашия опит в това отношение. На въпроса за приобщаването на гражданското общество. Предвиждаме е, дискусии с представители на най-големия университет в Колумбия – ще имаме отворен диалог с 1000-1500 човека по политическото бъдеще на страната, във връзка с наркотрафика. Получихме и становището на неправителствения сектор и със сигурност всичко, което чухме от него, ще бъде взето предвид в диалога в Хавана. Относно казаното от вас за жените, благодаря ви. Уверявам ви, че създадохме специална комисия, която ще следи във всяко едно споразумение да бъде включени въпроса за правата на жените. Всички споразумения ще трябва да бъдат балансирани в това отношение. Смятам, че основната роля на жените ще бъде ролята на жените в мирния процес навсякъде по света. Жените са начало и на своите семейства и те могат да стоят също и начало на мирния процес. Да се надяваме, че това ще се случи. Някой упомена армията за национално освобождение. Да. А, в момента имаме предвидени действия, които обаче са с поверителен характер – Мога само да кажа, че съвсем скоро ще бъдат оповестени някои мерки. Ако помните, поступихме по същия начин и по отношение на ФАРК. Относно разселените лица, да, имаше някои опасения във връзка с заграването на земите. И съвсем Наскоро в Хавана бе обсъдена възможността за нов кадастър, в който да се упомене е, кой точно парцел на кого принадлежи. Това е от съществено значение, за да може да се гарантира зачитането на правата на разселените лица. въпросът за кадастъра е изключително важен. Много европейски държави, включително и Франция, ни предложиха помощ в това отношение и е, ние я приветстваме. Имаше въпрос и за подписването на окончателното споразумение. Надяваме се, че споразумението ще бъде изключително амбициозно. То ще се отнася до цялата държава. И на последния въпрос за Международния наказателен съд и заключенията на господин Стюарт – по отношение на подвеждането под отговорност на основните а, виновни лица. Е конструидо, е un enfoque ке... В момента приоритет се дава на най-грубите и емблематични нарушавания на човешките права. А на въпрос за лишаването от свобода имахме възможност да чуем становището на националния прокурор. Е, ние наричаме този вид санкция ефективно лишаване от свобода. Предполагам, че никой, който никой боец от бунтовническите групировки няма да се съгласи да бъде лишен от свобода и едва ли някой ще отиде действително в затвора. Но все още остава да бъде доизяснен въпроса. И на последно място на въпроса за бойците на ФАРК. Вие попитахте какво ще се случи с тях. Благодаря ви за въпроса, защото в момента темата се обсъжда в Хавана – Имаме дългогодишен опит в областта на сътрудничеството. Сътрудничим си с Колумбийската агенция в това отношение. Решихме, че в случая с ФАРК ще използваме нов подход по колективен такъв, за да може е, тези бойци да бъдат обратно интегрирани в обществото. Благодаря ви за проявения интерес и е, за вашето търпение. Ще а, е, имаме нужда от вашата подкрепа не само в областта на техническите а, проекти, но и по отношение на интегрирането на бойците обратно в обществото. Всичко това трябва да бъде съпроводено с политически преход. Най-важното е сега всички да седнем на масата за преговорите. Европейските държави могат да предприемат различни действия. Вие разполагате с опит и желаете да стимулирате спазването на демократичните ценности. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че съвсем скоро ще може да си поговорим на живо, а не по интернет. Благодаря на Европейския парламент за интереса, който проявява към мирния процес, процес в Колумбия. Както вие казахте, за първи път толкова единодушно се приема резолюция в Европейския парламент. Сега очакваме да преминем към следващата фаза, защото следващата фаза ще е от най-важно значение за мирния процес. Благодаря. Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Председателят, сърдечно ви благодаря, че днес ни отделихте от времето ни, за да направите своите изложения и да дискутирате с нас. Пожелавам ви успех при прилагането на мирното споразумение. То е от голямо значение за бъдещето на вашата страна, с която имаме тесни връзки. Сега ще дадем думата на господин Маркес, представителя на ФАРК, и главния преговарящ от името на ФАРК. Давам ви думата, за да изложите накратко позицията си, след което ще излезем с бележки и въпроси и ние. Господин Маркес, имате думата. Can you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 Колеги, предлагам да чуем сега краткото изказване на господин Гилмор, след което ще прекъснем разговор си с него. Ще говорим с господин Маркес и после отново ще се върнем към разговори с господин Гилмо. Струва си, че това е най-разумният начин да действаме предвид обстоятелствата. Господин Гилмар е добър приятел на нашата комисия, бивш министр на външните работи на Ирландия. Благодаря ви, че отново сте тук. Имате думата. Uh, благодаря ви, господин председател. За мен е огромно удоволствие да съм отново днес сред вас, с, с, с вас, Елмар, и с колегите ви, за да обсъдим заедно с вас мирния процес в Колумбия. Най-напред бих искал да благодаря на вашата комисия за това, че организирахте това е изслушване. Благодаря също така на Европейския парламент за резолюцията, която беше приета миналата седмица по отношение на Колумбия и в частност бих искала да благодаря на господин Хавайт и на господин Улохи за свършената от тях работа за организирането на тази среща. Бях назначена от върховния представител Федерика Могерини за не специален пратеник за мирния процес в Колумбия встъпих в длъжност през ноември 2015 година и основната ми цел е да координирам подкрепата на Европейския съюз след като бъде сключено миналото споразумение и да оказвам всякаква подкрепа страна на Европейския съюз, на европейските институции, държавите членки за сътрудничеството с Колумбия в контекст на мирния процес и в това отношение работя в частно сътрудничество с СВТ. Следна стъпна си длъжност пустих Колумбия на два пъти. Първото ми посещение беше през ноември. Тогава се срещнах с президента Сантос, който приветства подкрепата на Европейския съюз за мирния процес и неговото прилагане. И посетих за втори път Колумбия миналата седмица и след малко ще се върна на това свое второ посещение. Освен това, съпътствах върховния представител по време на едната среща с президента Сантос и министър председател по време на тяхното посещение в Брюксел през ноември и декември миналата година. И освен това, се срещнах лично с свършният министър на Колумбия нееднократно тук в Брюксел. Наблизаме в това, което се надяваме да бъде е, окончател, да бъде е, последният етап в мирният процес в Колумбия. Европейския съюз не е участвал в самият процес на водене на мирни преговори. Аз нямам пряко участие. Този процес е изцяло колумбийски. Но едновременно с това, за да бъдем адекватно подготвени, за да подкрепим прилагането на мирното споразумение, ми се стори, че е от съществено значение да посетя Хавана и да се срещна с всички страни, за да обсъдим разпоредбите с прилагане на споразумение. В Хавана се срещнах с преговарящите от двете страни, включително и с господин Харамил, когато току-що чухме. Срещнах се и с господин Маркес, когато се, с когато се надявам да разговаряме съвсем скоро. Срещнах се и с представителите на Норвегия, с специалният представител на ООН и министър Хол, на външни работи Холкуин. И те всички ме увериха, че възнамеряват да останат в Хавана и да продължат с преговорите до окончателното сключване на споразумението. Преговорите през този финален етап на мирния процес ще бъдат много тежки, тъй като трябва да бъдат разрешени редица сложни въпроси и господин Хармио спомена някои от тях в изказването си. Но ми се струва, че има решимост и от двете страни на масата за преговори за постигане на споразумението, защото аз напуснах Равана много оптимистично настроен. Оптимистично настроен, че ще бъде постигнато споразумение между правителството на Колумбия и ФАРК. И този мой оптимизъм беше засилен през, едните няколко, през следващите няколко дни, след като беше направено предложение да се приеме резолюция от Света сигурност на ООН за изпращане на мисия за наблюдение в Колумбия. Както знаем, Съвета за сигурност се съгласи и одобри тази резолюция, прие тази резолюция миналата седмица. При посещенията си в Хавана и в Колумбия най-често използваната дума по отношение на, на, на процеса на мир е изпълнението. И тук а, се стига и до основната роля на Европейския съюз, а именно подкрепа при прилагане на мирното споразумение. Ето защо при последното си посещение в Колумбия се, се срещнах с министъра Парато, министърът за след конфликтното положение, както и с министърът на вътрешните работи на правосъдието, който има известни притеснения относно аспектите на споразумението, свързани с правосъдието. Сме, срещнах се с представители на жертвите, с а, някои от бившите бойци, с представители на гражданското общество, на парламента и с представители на пресата. Обсъдим с господин Парато как Европейски съюз може да помогне при прилагането на мирното споразумение. И господин Парато е определил 18 елемента, които ще бъдат в първият етап на изпълнение мирното споразумение след сключването на мирното споразумение ще бъде създадена постоянна връзка между делегация на Европейския съюз в Колумбия и Министерството на господин Парадо, за да видим по кои точно тези 18 конкретни цели Европейския съюз може да окаже подкрепа. След а, въпросите обсъдени и кои, по които очакваме Европейския съюз да бъде в състояние да окаже подкрепа, е включително и процесът на обезвреждане на мини в Колумбия. Колумбия вече е започнала подкрепа за деминиране и а, в този процес и представители на ФАРК и на правителството ни сътрудничат, за да предоставят информация за разположението на минни полета. Обезхващането на мините ще бъде сериозно предизвикателство в Колумбия, тъй като това е втората по държава по света по брой мини на територията си, на второ място след Афганистан. Голяма част от тези мини са ръчно изработени, с подръчни материали и с доста непрофесионално оборудване, така че обезвреждането на тези мини никак няма да е лесно и се надяваме Европейския съюз да бъде в състояние да окаже подкрепа в това отношение незабавно след сключването на споразумението. Също така по време на посещението си в Колумбия се възползвах от възможността да видя на място как се осъществяват някои от проектите финансирани от Европейския съюз. Европейския съюз, както чрез институциите си, така и чрез държавите членки има дългогодишно сътрудничество и богат опит в подкрепа на Колумбия и всъщност вече беше свършена доста добра работа в това отношение. Сред конкретните проекти, които видях, беше проект за селско развитие в Калкато, близо до Кали. Това е проект финансиран от самият Европейски парламент. Това е област, която беше под контрола на ФАРК до 2008 година и сега се използва от по продуктивен начин от, от древни фермери, които отглеждат какао и снабдяват местните супермаркети. Знаете също така, че Европейския съюз ще даде специфичен доверителен фонд, който ще изиграе важна роля в подкрепата, която ще окажем за прилагане на разпоредбите на мирното споразумение. Надявам се всички държави членки да допринесат за финансирането на доверителния фонд, който ще бъде е, е, видимото измерение на подкрепата на Европейския съюз към мирния процес. Възнамерявам да осъществя поредица от посещения в Колумбия през едните няколко месеца в рамките на мандата си. И освен, че възнамерявам да се срещна с представители на правителството, възнамерявам да се срещна с представители на опозицията, на парламента, на гражданското общество. И като всеки път го правя, ще се срещна с ръководителя на мисията на ООН, на Европейския съюз, извинете, и на всички други страни, които ще участват в прилагането на разпоредбите на мирното споразумение. И през целият този период ще работи по въпроси свързани с економическото развитие и зачитането на правата на човека. Настъпи много важно време за Колумбия. След 50 години на в конфликт, поради който 220 хиляди души закупиха живота си и 5 милиони души бяха вътрешно разселени, Колумбия е настъпка от мира. И трябва да се приветства подкрепата на всички, които могат да я окажат. Членове на националните парламенти, на Европейския парламент, както и редица европейски НПО от години насам се интересуват от случващото се в Колумбия, подкрепят мирния процес и подкрепят правата на човека в страната. Сега е моментът, в който Колумбия действително има възможност да сключи траен и стабилен мир. Сега е моментът, в който Европейския съюз може осезаемо да подкрепи прилагането на това споразумение. Чакат ни много сериозни предизвикателства и много сериозни прешки, които трябва да бъдат преодолени. Прешки, които трябва да бъдат преодолени през последният етап преди сключването на мирното споразумение, както и по време на самото му прилагане на практика. И на последно място държа да отбележа, че това е колумбийски проект и само народа на Колумбия може да превърне този мир в действителност. Но аз знам от личния си опит и от опита на моята страна Ирландия колко важна е международната подкрепа при прилагането на едно мирно споразумение. Международното участие играе ключова роля в мирния процес. Сега е моментът, в който Колумбия се нуждае от подкрепата на Европа и на Европейския съюз. Всички, с които се срещнах в Колумбия, приветстват подкрепата, която до момента Колум... Европейския съюз е оказал на Колумбия. Приветствам интереса на европейците и в частност на Европейския парламент към мирния процес в Колумбия и високо ценят подкрепята които могат да окажат Европейския съюз и държавите членки на този критичен етап от процеса. Не може да изиграе много важна роля. Европейския парламент, в частност, изигра много важна роля в, в, в този мирен процес, който аз приветствам. Като казахте, господин председател, аз съм дългогодишен приятел на вашата комисия в частност и на Европейския парламент като по принцип и с нетърпение очаквам по-нататъчната ни съвместна работа с вашата комисия и с работната група на вашата комисия, която се занимава с мирния процес, както и с отделни членове на Европейския парламент, които особено много се вълнуват от мирния процес. Сега е момента, в който може да окажем осезаема подкрепа за Колумбия. Много конфликти има по целия свят които ни се струват абсолютно непродолими. Сега е момент на надежда за целия регион и за Колумбия и трябва да се възползваме от този момент. Thank you very much, uh, Iman, for this explanation of the situation. Много благодаря, Ейман, за направения от обзор на положението. Ще продължим разискването с вас малко по-късно. А сега успяхме да се свържим по скайп с господин Маркес, когато държа да, да приветствам с добре е дошъл на заседанието ни. Веднага му дам думата, преди отново да загубим връзката. Господин Маркес, имате думата. Señoras y señores. Desde La Habana, Cuba, la delegación de paz de la FAREP extiende su saludo. Госпожи и господа, делегацията на ФАРК в Хавана приветства членовете на Европейския парламент, приветстваме и народите и правителствата, които представлявате. Говерно и de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP,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 De manera complementaria, dentro de este contexto, se consolidan acuerdos de descontaminación del... В този контекст бяха сключени споразумения за деминиране, за отстраняването на взривни устройства, ще бъдат проведени акции за издирването на безследно изчезнали по време на конфликта лица. Става дума за над 60 000 души. Бяха подготвени и действия за отдалечаването на децата, за изваждането им от военния конфликт. На 25 януари тази година по наше искане бяха проведени преговори на, ООН, на ниво ООН. Съветът за сигурност на ООН излезе с резолюция, резолюция 2261. Предстои тази резолюция да бъде приложена предстои да се включат в този процес членовете на Организацията на латиноамериканските и карибските държави. Те също ще внесат своя принос в постигането на окончателно примирие. Тези държави ще следят и процеса на разоръжаване в момента, в който бъде взето съответното решение предвидена интегрирана система на правосъдие, на обещетение, на предотвратяване на подобни конфликти в бъдеще. Отчетени са и всички елементи, закрепени в международното право. Ще бъдат опазени неотменимите права на пострадалите на обещетение – Едновременно с това ще бъдат наложени санкции, ще бъде създадена и комисия за установяване на истината, за съвместно съществуване и за недопускане на конфликта в бъдеще. Ще бъде съставена и мисия за издирването на безследно изчезналите по време на конфликта лица. Ще бъде създадена и отделна юрисдикция, юрисдикция за мир, ще бъде постигнато и споразумение за пълно обещетяване, както и за недопускане на конфликта в бъдеще. Това са основните елементи. Големи са надеждите, свързани с специалната юрисдикция за мир. Става дума за специализиран съд, който ще посочи отговорните за конфликта. Задачата на тази структура е да превърне мира в нещо необратимо. На мира трябва да се гледа като на право. Едно от правата, които трябва да реализират пострадалите. Ако не бъде консолидиран мирът, няма и да е възможно правата на човека да бъдат спазвани в пълна степен на цялата територия на страната. Сред тези права е и правото на установяване на истината. Правото на установяване на истината е част от така наречената мирна архитектура, която ще установим. Специалната юрисдикция за мир е част от система за альтернативно правораздаване. Крайната цел е да установим истината за случилото се, за да не го допускаме в бъдеще, за да не допускаме в бъдеще ужаса на гражданската война. Признаването на отговорност от страна на участващите в конфликта е равносилно и на признаване на правата на пострадалите. Thank you. Is he back? Well, okay, if you can start. No. Excúsennos. Yeah. Please start again. Чувате ли ни? Да. Моля да продължите. Имаше прекъсване поради технически проблеми. Продължава да има проблеми, които вероятно са свързани с блокадата на остров Куба. Онези спрямо които бъдат наложени санкции, също ще трябва да внесат своя принос за економическото и социално обезщетяване на пострадалите. Това е една важна крачка напред, важна стъпка, която ще гарантира прилагането на мирното споразумение. Предвидени са обещетителни санкции, както и санкции, които представляват ответни действия. Възможно е за обвиняемите, разбира се, и да се защитят така, както би трябвало да могат да го направят. За първи път под отговорност ще бъдат подведени хора, които не са били сред бойците. Става дума за цивилни лица, за предприемачи, притежатели на поземлена собственост, политици и други. Това са хора, които не са участвали пряко във военните действия. Те също ще бъдат подведени под отговорност. ФАРК е изключително удовлетворена от това, че бе установена една всеобхватна система за правораздаване, за възцаряване на справедливост. Така, веднъж за винаги ще бъде сложен край на конфликта, веднъж за винаги ще бъдат подведени под отговорност всички унези, които избраха военните действия като средство за действие. Много от тези хора използваха войната за свои цели, за да се обогатят, но до момента не бяха подведени нито под политическа, нито под съдебна отговорност. Сега предстои да сложим край на това. Не бива да допускаме за възникването повторно на причини за конфликта. Мирът не бива да е просто поемане на дъх в драматичната ни история. Сключването на това мирно споразумение трябва да постави началото на един траен процес на помирение и установяване на просперитет. В миналото мирният процес не доведе до резултати и в резултат от това още през 80-те години се стигна до ужасяващи актове от страна на бунтовническите групировки и на правителството. В това бе замесен тогава Унион Патриотика. Не бива да се стига до подобно положение в бъдещето. Правителството трябва да преразгледа стратегията си за сигурност. Трябва да създаде нови възможности, така че врагът вътре в страната да престане да съществува, да се сложи край на паравоенните групировки. Европейският парламент предложи създаването на доверителен фонд, по който да се финансира мирният процес в Колумбия. Благодарим ви за проявената солидарност. Големи са и надеждите, които се възлагат на Европейския съюз във връзка с постигането на мир в Колумбия. Би било справедливо ФАРК да бъде заличена от списъка на терористичните организации. Би трябвало да направите това също толкова решително, колкото и на времето, когато ни включихте в този списък. Така ще допринесете за нормализирането на положението в страната, ще допринесете и за реинтегрирането в обществото на бившите бойци и бунтовници. Ние сме за мир, за силна подкрепа от страна на международната общност. Ако получим тази подкрепа, нямаме никакво съмнение за това, че ще се установи мир, като това е и висшата ни цел. За всички колумбийци 2016 година трябва да е годината на мира. Благодаря ви. Преминаваме към кръга от въпроси и отговори, тъй като имаме технически затруднения и времето много напредна. Моля да работим по-експедитивно. Трябва да говорим с господин Гилмор. Има и още един оратор сред гостите ни. Първи ще получи думата господин Фройнт от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Маркес, за това, че станахте толкова рано днес. Позволете ми да ви поздравя за предприятите действия. Най-накрая има шанс за постановяването на мир. Докато се готвих за днешната проява, попаднах на статия в Нью Йорк Таймс, озаглавена Колумбия, засилващото се насилие поражда нови съмнения. Това е статия от 1987 година. Три години преди това бе подписано мирно споразумение, което не оживя много дълго. Членове на вашето политическо крило бяха обект на ответни действия. Правителството ви обвини, че продължавате да върбувате бойци и отново се въоръжавате. Сега, 30 години по-късно, признахте, че е достигнат предел, за което ви поздравявам. Осъзнахте, че бе пролята прекалено много кръв, бяха разрушени прекалено много животи. И във връзка с това имам няколко въпроса. Какви според вас са рисковете, пред които е изправен успехът на мирния процес, ако има изобщо такива? Каква политическа роля би могла да изиграе вашата група след влизането в сила на споразумението? Изпълнени с оптимизъм и слушахме онова, което бе казано за пострадалите и преходното правосъдие. Но как можете да гарантирате реализирането на правата на жертвите, на установяване на истината, възцаряване на справедливост и обезщетяване? Ще има ли споразумение за поставяне на края на производството на кокаин в замяна за на поземлена реформа? Ще бъде ли това достатъчно, за да се сложи край на наркотрафика и да се даде възможност на съскостопанските производители да разполагат с устойчиви възможности за поминък. Благодаря ви. Думата има госпожа Билбао Барандик. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Маркес. Много се радваме, че Колумбия най-накрая постигна напредък в посока към установяването на мир. Надяваме се, че този процес ще бъде доведен до успешен край. Въпросът ми е следният. Какви бяха най-значимите проблеми, с които трябваше да се справите, за да стигнете изобщо до масата на преговорите? Надяваме се, че през идните месеци ще се стигне до окончателно решение. Но какви проблеми могат да възникнат за вас от там нататък? Проблеми вътрешни за организацията ви. Трудно е да се установи мир, но още по-трудно е след като се установи мир, организации като вашата да следват очертания курс, да се споразумеят за общи параметри не само за политическото участие, но и за участието ви като цяло. Как смятате да се възползвате от това свое право на участие? Ще създадете политическа партия ли? Какъв ще бъде политическият ви курс след приключването на мирните преговори? Каква роля бихте могли да изиграете при процеса на помирение, на признаването на пострадалите? Госпожа Луначек. Благодаря ви, Дамян. Благодаря ви за участието в днешното изслучване. Преди повече от 30 години бях в Колумбия, от тогава насам следя процеса там. Serious because we invited uh, him to go to the EU delegation in Havana for uh, safe transmission. Помолихме господин Маркес е, да разговаря с нас от седалището на делегацията на Европейския съюз в Хавана, но той отказа и сега, за съжаление, има проблеми. Предлагам да отправим въпроси към господин Гилмор междувременно. Сега ще дам думата на Рамон. Заповядай. Имам въпрос към господин Гилмор. Първо, благодаря ви за изложението. Бихте могли в качеството си на специален пратеник да организирате посещение на Европейския парламент в Колумбия в навечерието на референдума. Може ли да водим преговори с парламента и правителството в Колумбия за провеждането на едно такова посещение от страна на онези от нас, които искат да работят в рамките на мирния процес. Възможно е да проведем такова посещение в навечерието на референдума, в което да участват всички политически сили от Европа, които са за мирния процес. Госпожа Луначек. Преди повече от 30 години бях за последен път в Колумбия. От тогава насам следя наистина отблизо всички процеси в страната. Затова и много се радвам, че днес можем да изслушаме представители на правителството, на ФАРК, както и специалния представител на Европейския съюз. Всички вие проявявате голям оптимизъм. Наистина сте решени да работите за установяването на мир. Това би било много важно за колумбийците. Имам три въпроса към вас, господин Маркес. Първо, и вие, господин Харамио, говорихте за убийствата по времето на Унион Популар. Говорихте и за разоръжаването на паравоенните групировки като необходима мярка. Но не мислите ли, че отново ще се случи онова, на което бяхме свидетели преди 30 години? Какво можем да предприемем за предотвратяването на подобно положение? Вторият ми въпрос – В редиците на ФАРК има немалко жени. Немалко жени членуваха и във вашата делегация, водеща преговорите. Без участието на жените не може да бъде постигнат устойчив мир. Те трябва да участват и в действията на гражданското общество и на ниво управление. Третият ми въпрос. По време на конфликта в Колумбия бяха разселени 6 милиона души. Мислите ли, че тези хора ще могат да се завърнат по родните си места и че ще им бъде върната поземлената им собственост? Председателят. Радвам се, че жените могат да участват в процеса, но не мисля, че те са единствената предпоставка за мир. Господин Маркес. En cuanto al caso de la Unión Patriótica, се нас preguntan cuáles son los riesgos que pueden Попитахте ме какви са рисковете, проистичащи от мирния процес. Ние ще отражим на думата, която дадохме на колумбийското правителство. техническите условия са много трудни и затова преводачите ще трябва да преустановят работата си. Entorno al esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo. Estamos eh, trazando las primeras líneas de entendimiento para tratar de abordar esta problemática y sobre todo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 de la policía y almirantes de la Armada. Pues hemos podido en este в рамките на този обмен успяхме да се опознаем едни и други. И смятаме, че и двете е, страни биха могли да допринесат за мира в Колумбия. Успяхме да отбележим голям напредък да увеличим доверието в нас, което разбира се ще се отрази и на мирния процес. Така ще стигнем до споразумение, до подписването на окончателно споразумение. Възниква и още един въпрос във връзка с смяната на културите, от които се излича кокаин. Това ще се отрази економически на Колумбия. Много хора от селските региони в Колумбия се насочиха към отглеждането на кокаин. Ще бъдат изготвени планове за промяната на земеползването на тези площи и при изготвянето на плана ще бъдат приобщени и селскостопанските производители. Идеята ни в общи линии е да обърнем гръб и да преустановим изцяло отглеждането на подобни култури. Финишто, да. Дали приключи господин Маркес или приключи? Мисля, че не трябва да а, се опитваме да се свържем отново с него. No, no. We come now to Mr. Coraro, who has one... Преминаваме нататък с въпроси към господин Гилмар. Grazie Presidente, uh, al, signor, благодаря ви, господин председател. Въпрос към господин Диумор. Разбира се, присъединявам се към всички поздравления от радостната новина за мирния процес. Изцяло споделям казаното от колегите и в този контекст бих искал да задам няколко въпроса на господин Гилмор. Първо, във връзка с възцаряването на правосъдие. Никой, който е нарушил човешките права, не трябва да остава безнаказан. Споразумението от декември не е много ясно в това отношение. На следващо място, обещетението за семействата на жертвите. Как ще се определят тези обещетения? На следващо място, Имам някои опасения за, във връзка с изискването за визи на колумбийските граждани, които желаят да дойдат в Европейския съюз. Не виждате ли, не правите ли тук връзката с наркотрафика? В Южна Италия, в Калабрия това са все региони, които са тежко засегнати от наркотрафика. И всички наркотични вещества идват от Колумбия. Не виждате ли някаква връзка между тези две неща? Господин Танок и господин Хауит по една минута, след което ще дам думата на господин Гилмор и ще приключим заседанието. Моля ви, вписвайте се в рамките на една минута. Благодаря, господин председател. Господин Гилмор, тук съм. Вашата държава и моята бяха в конфликт в Северна Ирландия и конфликта бе решен по мирен път. Разбира се, не трябва да правим асоциации между Ира и Фарк в това отношение. Във връзка с доверителния фонд, на който се спряхте и който никой не спомена, каква ще бъде общата цена, за да може да се изплатят репарации и обещетения и за да може да се плати разоръжаването на ФАРК? Предполагам, че това ще възлиза на милиарди, десетки милиарди долари. Как ще се осигурят тези средства? Откъде ще дойде финансирането? От международна помощ и от националния бюджет на Колумбия ли? Има искане за глобално финансиране в много отношения. Вчера бях член на делегация, която отиде в Кипър и там чухме, че трябват 15 милиарда долара, за да може да се реши проблема с Кипър. Вие уверен ли сте, че ще намерите финансовите средства за доверителния фонд и че той ще получи подобаващо обезпечение? Господин Хауит. Благодаря на господин Гилмор. Подкрепяме вашата работа. Благодаря ви за това, че приемате да сътрудничите с нас. Благодаря и на преводачите. Мисля, че всички тук сме солидарни. Искрено благодаря. Въпрос към господин Гилмор. Приобщаването на гражданското общество е от а, важно значение, е доста деликатна тема в мирния процес. Вие как планирате да приобщите гражданското общество във вашата работа? На следващо място, знаете, че с госпожа Могерини обсъждаме доверителния фонд, който трябва да бъде достъпен и на двете страни и на гражданското общество. Тоест, то няма да бъде само за управлението. Какво може да кажете в това отношение? как бихме могли да смекчим и някои от последствията от бунтовническите действия? Това също е въпрос, на който бих се радвал да ми отговорите. Thank you. <clears throat> Thank you, Elmar. Господин Гилмор, благодаря. Първо, на въпроса за политическите групи в Европейския парламент и направени обмен в рамките на парламентарната делегация, която да посети Колумбия. Да, това е добра идея. Мисля, че посестренските партии и всички от едно и също политическо семейство биха могли да работят заедно. Това води до по-добро разбиране – и аз изцяло ще помогна за подобна инициатива. Аз лично, като част от работата си, възнамерявах да провеждам редовни срещи и да поискам ангажимента на парламента на Колумбия. Тече политическа дискусия и на парламентарно равнище също може да се проведе такава. Това ще доведе до по-ясно разбиране за всичко, което се случва – Важно е в целия политически спектър в Колумбия да има разбиране относно подкрепата, която оказва Европейския съюз в рамките на мирния процес. Това също е от изключително значение. Господин Кореро, зададохте два въпроса. Първо, във връзка с достъпа до правосъдие. Господин Харумио в своето изказване каза, че жертвите са в центъра на споразумението, до което се достигна на 15 декември. И това е изключително важно, защото така се задава мирния процес. Жертвите са поставени в центъра на дискусиите. Жертвите и а, нуждата от обещетение за техните загуби. Това също е част от процеса на този ранен етап. На въпроса ви за визите. Президента на Колумбия подписа предварителното споразумение, когато беше тук, в началото на декември. Неизменна част от споразумението е и необходимостта за борбата с наркотрафика. Проблема трябва да се реши при източника – тези, които отглеждаха кокаин, сега ще трябва да се ориентират към други култури. Няма да е лесно, защото е, това беше доста доходоносна дейност и е трудно да се преориентират хората към друг вид земеделие. И по тази причина Европейския съюз насочва вниманието си към развитието на селските региони. Аз работя с селскостопанските общности, за да може този преход да се случи. Преход от отглеждането на нелегални култури към легални такива. Има и един изключително успешен и активен проект в това отношение. На въпроса на господин Танък за доверителния фонд и за това дали той ще бъде добре обезпечен. Говорих с преговарящите от страна на правителството и доколкото разбрах, в момента се изчислява общата цена – Разбира се, докато нямаме окончателно споразумение, не може да знаем и колко точно ще са необходимите средства. Но това, което мога да ви кажа, че цената на това споразумение ще бъде в голямата си част покрита от колумбийския народ. Разбира се, това ще се отрази на бюджетното състояние на държавата. От значение ще бъде международната подкрепа но средствата предоставени от международната общност, включително и от Европейския доверителен фонд, ще бъдат само малка част от необходимите финансови средства. Ще има борт, който да управлява доверителния фонд на европейско равнище и който ще взема решение във връзка с политиката на неговото използване. В Богота също ще има членове на борда, които ще вземат решение във връзка с финансирането на определени проекти. Така че ще има строг контрол върху разходването на средствата от доверителния фонд. Както казах, за сега все още няма решение в това отношение, как точно ще бъде разработен и как точно ще изглежда доверителния фонд. Не смятам, че доверителния фонд ще се използва за целите на изплащане на обещетенията на жертвите, както вие казахте. На въпроса на господин Хауит за приобщаването на гражданското общество. Възнамерявам да продължа да се срещам с представители на гражданското общество от Колумбия и да работя с техните представители, с местни организации, организации, които представляват жените, които представляват жертвите. и ще помогнем за повторното интегриране на всички отново в обществото. Ще работим с а, а, духовните лидери и с всички, които могат да ни помогнат. Всички обаче трябва да са наясно с това, което прави Европейския съюз, както и ние от наша страна трябва да знаем какви точно са нуждите. Не планирах да посещавам затворите, но ще имам предвид вашето предложение и ще го предам на делегацията в Богота. Кога ще е на лице доверителния фонд на Европейския съюз, възнамеряваме е, неговото създаване да съвпада с е, подписването на окончателното споразумение. Като членове на Европейския парламент бих искал да ви приканя да насърчите вашите държави да дадат своя принос към доверителния фонд. Важно е всички държави членки да дадат своя принос. Защото именно по този начин изразяваме подкрепата на Европа към мирния процес. Точно сега е момента, когато действията са от истинско значение. Благодаря ви отново за тази възможност. Благодаря за изразената от вас подкрепа. Благодаря на господин Шефър от Европейската външна служба. Благодаря също така и за подкрепата, която получих от делегацията на ЕСА в Богота, на посланниците там, както и благодаря за помощта, която ми бе оказана по време на посещението в Куба и по-точно в делегацията в Хавана. Thank you much uh, for your contribution. We hope this... Благодаря ви. Надявам се, че нашата работа ще даде плод, защото е в наш общ интерес и на Европейския съюз и на Колумбия да имаме положителни резултати. Пожелавам ви късмет и здрави нерви през следващите месеци, защото след споразумението ще дойде най-трудната част, а именно привеждането му в изпълнение. Това винаги е трудно. Закривам заседанието.